Good afternoon, everyone. Добър ден на всички. Добре дошли на нашето заседание. Първо, съобщение на председателя, тъй като по време на сутрешното заседание нямахме време за съобщение на председателя. Първо, за диалога и имахме във връзка с срещата с министър-председателя на Франция Франсуа Ланд и министъра на финансите Московичи ще имаме диалог на 2 феврали ще състои след обед. 12, извинете, не 2, 12 февруари след обед. И ще имаме също на... Ще имаме заседание, на което ще приветстваме 13 ноември делегация на парламента на Швейцария. Унези от вас, които се интересуват, от сътрудничество между Европейския съюз и Швейцария, особено що се отнася до банковия съюз, сътрудничество в данъчната сфера, са поканени да присъстват на заседанието, което ще бъде среща с швейцарския парламент. Секретарията ще ви изпрати в най-скоро време информация по мейла за заседанието на триалога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 Следващото тристранно заседание ще стои на 12 ноември. Триалога по Омнибус 2, 12-то заседание, се състоя на 24 октомври, но не беше постигнат напредък. Екипът на парламентът отправи своите бележки по текста, включително и дългосрочните гаранции в момента очакваме разяснения по тези въпроси. Първоначалната реакция на комисията беше положителна, но председателството изрази загриженост, че пакетът може да бъде дебалансиран в резултат от предлаганите Европейския парламент промени. 13-тият диалог по Омнибустве ще състои на 13 ноември. Сега преминаваме към 14-та точка от дневния ред. Изслушване на тема Успехи и провали на страните в криза. Това е част от поредица от обществените слушвания, редовно организирани от парламентарната комисия КОН. Искам обаче да посоча, че то, това изслушване следва да се разглежда в контекста на доклада по собствена инициатива, който е посветен на ситуации на страните, извинете, обхванати от програмата за оздравяване, на Международния валутен фонд, Европейската комисия ЦБ. Приветствам нашите гости. Вие предполагам, че сте запознали с биографиите на нашите гост-лектори. Би трябвало да сте получили по мейла техните биографии. Is equally contested. Furthermore, short-term effects of economic policies implemented could be different ние знаем, че краткосрочната и дългосрочна политика и съответните мерки често се различават. Ние смятаме, че е необходимо да се преглеждат добрите практики и трябва да се види какво и в какъв контекст е полезно. Ще имаме две заседания. Първото заседание или първата част заседанието ще се занимава с това точка, къде се разбие затворения кръг на взаимоотношенията между правителството и банковата система. Втората част от заседанието е посветено на възстановяването на конкурентоспособността и растежа, като се включва и социалното измерение. И третия раздел ще бъде обмен на мнение с ЕЦБ, Европейската комисия ще бъдат задавани въпроси в съответствие с процедурата за привличане внимание на председателя. И имаме в третия дял списък на ораторите. Давам думата на господин Пол Юран, професор в Свободния университет в Брюксел. Имате 5 минути. Ще No, excuse me. You can... Извинете. Може да останете на мястото си. Имате пет минути. I start? Can I be heard? Дали ме чувате добре? Господин председател, първо искам да ви напомня, че на мен първоначално ми казаха, че имам 10 минути. Дали това е така? Да, 10 минути, извинете. Да, благодаря ви тогава. Озаглавих моята лекция последния начин. Бъдещето на еврозоната от гледна точка на лихвените проценти. Бъдещето на еврозоната може да се разглежда като логическа задача. Ако тази задача не е решена, тя поне може да бъде значително изяснена, когато въпросът се разглежда от единствената гледна точка от купона на държавния дълг за нациите и държавите, по-скоро, които принадлежат към зоната. В економическата зона, където се прилага определена валута, нивото на един окупон може да съществува за, вся, за всеки един задължителен падеж. Основателите на еврозоната предполагаха, че това ще бъде случай също така с зоната не дългосрочен аспект. Те не предвидиха, че значителните рискове от неизпълнение на задължението по обслужването на дълга ще могат да се реализират. Фактът е, че Купоните с единен падеж са различни в различните страни в рамките на еврозоната е много тревожен симптом на сегашните проблеми. Искам да ви напомня кои са компонентите на компона на държавния дълг. Що се отнася до еврозоната, трябва да бъдат разгледани три компонента на лихвения процент. Те отразяват не само економическите, но и политическите практическите специфики на отделните страни. Това е премията за ликвидност, премията за кредити и премията за конфортируемост. Както вече казах, купонът, свързан с държавния дълг, с определен падеж, се състои от три основни елемента, що се отнася до лихвения процент. И в някои случаи този показател може да бъде равен на 0. Премията за ликвидност е част от лихвения процент, отразяваща факта, че дългови инструмент не е точно пари, но една стока, която може да бъде преобразувана в пари в определен момент в бъдещето. Премията за ликвидност е цена, изразена чрез лихвен процент за едно такова отлагане. Премията за ликвидност е за отделен падеж на отделна валута се определя от баланса на силата между бъдещите заемодатели и бъдещите кредитори за един такъв финансов продукт. Този баланс на сили засилва конкуренцията между потенциалните кредитори, ако предлагането на кредита надвишава търсенето. Обикновено премията за ликвидност е различна в зависимост от конкретната валута и отразява спецификата на економическата зона. Такива разлики дават възможност да се извършва кери трейд и съответно да се използват възможности да се печели от разликата между курс купува и курс продава. Премията за кредит се изисква от кредитора като застрахователна премия, защитаваща от рискове, на които е изложена главницата в случай на това, което се нарича кредитно събитие. Има конкретен пазар за кредитни премии. Това е пазарът на слопове за кредитно изпълнение. Обаче много често наблюдаваме търговия с необезпечени позиции за слопове за кредитно изпълнение. Премията за конвертируемост обикновено е свързана с възможността да бъде преобразувана валута в друга валута или да се върне държавата към предходната си валута преди еврото. Ако еврозоната е най-известният случай, в който държавният дълг с единен падеж е свързан с повече един купон, остава в сила принципа, че държавният дълг с един падеж в една валута има повече от една премия за ликвидност. В рамките на еврозоната това е свързано с държавния дълг на една страна и при която премията за кредит и конвертируемост са равни на нула. Това е Германия. Капиталовите пазари смятат, че рискът от това е Германия да престане да обслужва дълга си е равен на нулата. По подобен начин капиталовите пазари смятат, че няма никаква възможност Германия да напусне еврозоната. Дори обратно смята се, че Германия ще бъде последния оцелял случай на разпадане на еврозоната. За това няма премия за конвертируемост, свързана с държавни дълг на Германия. В статия от 27 септември 2012 година в New York Review of Books Джордж Сорос посочи, че Германия трябва да напусне еврозоната. Подобен сценарий, ако се разви, ще започне да води до това, че ще се придава премия за конвертируемост на държавния дълг на Германия. Обаче подобна премия ще има отрицателна стойност. Като когато купоните за германски държавен дълг ще се разглеждат като критерии за преметна на ликвидност за други лихвени проценти, свързани с съдържание дълг в рамките на еврозоната, появява се тъй наречения спред на купона и при отсъствие на твърди ангажименти за това, че дадена държава няма да напусне зоната, цената на кредита, извинете, на премията за кредита и конвертируемо става над нулата. И това отразява вероятността на се материализира риска на разпадане на зоната недоверието към дадена страна и нейната способност да обслужва своите финансови задължения, както главницата и лихвата, повишава цената на кредитната премия. Цената на премията за конвертируемост се добавя към цената на кредитната премия и по този начин се влушава риска на страната да бъде обявена неплатежоспособна. Сега ще говоря за това, което обикновено се нарича катастрофалната връзка между държавата и банковата система. Йенс Велдман, председателя на Бундесбанк, наскоро публикува статия в Financial Times на септември 30 и той озаглави своята статия точно така да се разруши този катастрофален възъл или тази катастрофална връзка между държавата и банковата система. Колкото е парадоксално това да звучи, наистина за националните банки, както кредитната премия, така и премията за конвертируемост по държавния дълг – просто се превръщат в на печалба. В случая с кредитната премия, банките знаят, че ще бъдат спасени чрез рекапитализация посредством вътрешни или външни източници. Премията за конвертируемостта, ако държавата се върне към предишната си валута преди еврото, то търговските банки също ще го направят по този начин. Те ще имат печалба. По този начин виждаме един изкривен ефект, който се насърчава от законодателството. И това. By sovereign debt in unlimited... По този начин банките могат да очакват неограничени количества печалба. Капиталовите изисквания стават или близки до нулата или стават много ниски. И Националната централна банка като кредитор от последна инстанция става връзка между правителството и търговските банки. Банките натрупват държавен дълг и те започват да бъдат изложени на риск от амортизация или обесценява на дълга. По този начин се получава една изключително тревожна спирала. Неплатежоспособността нараства, увеличава се кредитния риск на страната и по този начин се увеличава кредитната премия. Председателят, ако може да стигнете до заключенията. Дали бихте могли да четете по-внимателно, защото преводачите не могат да ви следват. Аз мятам, че преводачите имат екземпляр от моя текст. Извинете, но преводачите наистина не могат да ви следват. Може би говоря прекалено сложно за преводачите. И в заключение за това какви са вариантите пред еврозонта. Поредицата събития, които започнаха през зимата от 2009 година, означаваше, че Гърция, Ирландия, Португалия, след това Испания и Италия пострадаха финансово изключително бързо една след друга, до такава степен, че държавният дълг на първите три държави трябваше да бъде изолиран от имитиране на капиталовите пазари. В случаят с Гърция ситуация беше толкова тревожна, че държавата не можеше да плаща купона, изискан от пазара. И с помощта на Международния валутен фонд, общността от страните, които не бяха засегнати, започна да взима инициатива в свои ръце. Само Гърция и Португалия обаче имаха нужда от допълнителна помощ след декември 2000, извинете, след този момент. Кипър продължава да бъде един граничен случай. Въпросът остава за близкото бъдеще. Каква е възможността на поддържоспособни държави в рамките на еврозонта да подкрепят съвместно тези държави, които са изгубили достъп до капиталовите пазари поради прекомерното нарастване на кредитната премия, премията за конвертируемост на капиталовите пазари. Целостният въпрос на еврозоната в момента се свежда до това дали солидарността от страна на платежоспособните държави ще гарантира платежоспособността на зоната като цяло. Първият случай, който е оптимистичният сценарий, цялостната платежоспособност на еврозоната и финансовите условия ще останат в добро състояние до толкова, до толкова нарастването на цената на кредитната премия или премията за конвертируемост няма да наклони везните по такъв начин, че финансовия баланс ще бъде нарушен на цялата еврозона. Но така или иначе най-благоприятният сценарий, който в момента е реалистичен за еврозоната, може да се реализира само ако ситуацията остане достатъчно стабилна. Вторият сценарий е неблагоприятен и тогава цялата еврозона става неплатежоспособна. Е Независимо от съвместните усилия, платежоспособните страни не могат да гарантират на страните в особено благоприятна ситуация подобряване и в такъв случай има два варианта. Първо, да се създаде наново намалена зона на цялост на платежоспособност след напускането на неплатежоспособните държави преструктуриране на техния държавен дълг и те тогава ще се върнат към предишната си валута от преди еврото. Това ще им позволи да започнат наново. Вторият вариант е планиране едно общо на изпълнение на дълга на цялата еврозона и преструктуриране на дълга като цяло чрез взаимно осигуряване и взаимно емитиране на дълга в зоната. По този начин ще се гарантира незабавен федерализъм на финансов, фискален и банков федерализъм. По този начин ще може да се осигури по-голямата стабилност на еврозоната. Благодаря ви, господин Журен, дадот на господин Козес. Господин председател, с риск да бъда не много любезен, искам да напомня на ораторите, че не сме на научна конференция на висши специалисти. Затова не е лесно, не е лошо да, се, да можем да разбираме. А, мисля, че е, няма никакъв ефект, който никаква полза от едно такова изказване, което ние не можем да разберем, като очевидно чуваме как страдат преводачите да се справят с темпото, не е лошо да има поне няколко послания в подобно изказване, които да можем да запомним и съответно да можем да предадем тези познания, а не за 13 минути да се чете с страшна скорост един текст, който да ви призная не разбирам нищо. Благодаря, господин Госес. Господин Ланге, имате думата. Ja, der Kollege Госес hat den wesentlichen Punkt schon genannt. Да, благодаря ви. Мисля си, че колегата Госес току-що каза очевидно. Нещо, което е очевидно за всички. Когато искаме да водим дебата за кризата и за бъдещето, ние искаме да чуем какви са възможните сценари. Искаме да изслушаме експерти. Еврозоната е един политически проблем и той не може да бъде решен този проблем чрез политически сценарий номер едно или номер две, особено номер две, когато еврозоната ще се разпадне. Това не е нашата задача. Ние трябва да дадем реалистична оценка и анализ при какви условия ще бъде възможно за страните с огромен дълг да могат да се върнат по пътя на оздравяването към нормални економически условия. Не става дума за обслужване на дълга. Става дума за това дългът отново да стане балансиран. Какъв е отговор на това? Мога ли да попитам експертите? Например, какво случва с дълга на Япония или САЩ? Господин Деланге, мисля се, че ви искахте да се изкажете в дебата. Господин ако се изказа по процедурен въпрос. Моля, професор Журин, да отчетете коментар на колегата Ланге. А сега давам думата на професор Фернандес. Бих искал да ви помоля да спазвате времето от 10 минути. И моля, внимавайте със скоростта на вашето изказване, защото преводът би трябвало да улеснява нашата работа и ние трябва също да мислим как да улесним работата на преводачите. Микрофон, моля, за оратора. Uh, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да говоря по-бавно и достатъчно високо, за да се чувам. Uh, първо ще започна директно, защото нямаме много време, т.е. няма да мога да изкажа първоначалните любезности. Нека да коментирам първо заглавието. Успехи и провали в страните в криза – това е най-основният проблем на еврозоната и не защото съществуват кризи в някои страни, а защото начина по който е създаден Европейския валутен съюз се оказва грешен. В сегашния си вид той не може да устои, независимо, че за момента пазарите са много така снисходителни краткосрочно. Нека да ви обясня какви са за мен основните проблеми по структурата на Европейския валутен съюз. Ние имахме независима валутна политика, водена от ЕЦБ. Имаше много критики, но Въпросът е, е в момента, че се сменя средата, в която е, действа ЕЦБ защото е, въпросът е, е с еврото е ли е, стабилна валута. В края на краищата една валута е инструмент, който се търгува в цялата зона и се използва за парични операции. Но в ЕЦБ няма възможност да работи с курса, с промяна на курса на еврото, няма, няма активи, така да се каже, да извършва парична политика. Освен това, ЕЦБ не е кредитор от последна инстанция, или по-скоро да кажа, е, нямаше такава е, правомощия, докато не се въведе възможността за пряко изкупуване на държавни облигации. Трето, ЕЦБ няма възможност да координира е, паричните си политики с правителствата на отделните страни, защото всяка банка, централна банка, колкото и да е независима, трябва да обсъжда тези политики с съответните власти и да ги отчита, не да им се подчинява, но все пак да отчита евентуално а, какви ще бъдат последиците. А ЕЦБ няма възможност да прави това. Трето, ЕЦБ провежда валутната политика на еврозоната, но а, все още остава и значително ниво на регулиране на финансовата система на национално ниво и нямаше начин да има, е, знаете, доскоро нямаше на, на европейско ниво е, система на надзор. И е, знаете, че по този начин се получи пример за колективни проблеми в еврозоната. Говори се за изтичане на капитали, на бягство, отдръпване от капиталите – и банките реагираха по този начин, по такъв начин, че всъщност усилиха този проблем, защото ЕЦБ ги посъветва да отворят експозициите си към, към държави, които бяха по-застрашени. И когато ЕЦБ е, последва своите задължения по силата на това, че се намира в е, Евросъюза, е, всъщност проблемите се усилиха. В, европейската, в еврозоната има определени правила, знаете ги. И пакта за стабилност и растеж, искам да подчертая това, а не може да бъде налаган експост. И от три години вече има коригиращи механизми, но все още не сме постигнали един устойчив валутен съюз. Еврокризата не може да се. Е, кризата в еврозоната не може да се реши, ако не се решат подобни проблеми. Освен това, чувството е, че решаването на тези проблеми може да се отлага безкрайно. Има, предвижда се евентуално фискален съюз, евентуално политически съюз, но в края на кращата трябва да има един надзорен орган, една, един орган за реорганизация и трябва да има и обща система за гарантиране на депозитите. Тези три компонента – ще осигурят работещ банков съюз. Това се случва във всеки такъв съюз по света. Е, един е, надзорен орган, стигнало се до решение за него, обаче процесът е толкова бавен, че не знаем дали пазарите ще чакат. Освен това, правителствата и все още имат три, твърде много правомощия Включително много опасни са стрес-тестовете. Това определено ще създаде проблеми за някои страни. Общия орган за реорганизация се намира все още в зародиш, бих казал. Обсъжда се. И трябва да подчертая две неща, които за мен са много важни. Първо, как ще се е, разпределят е, загубите? Ще бъде ли е, това разпределение равномерно? Дискусията продължава. Директивата предвижда да се прехвърлят загубите към кредитори и така нататък. И както се случи в Кипър, тук чухме, че Кипър е отделен случай и че няма да има повторение – но а, процесът налага а, голяма степен на свобода на страните членки да решават как да приложат съответното разпоредби в конкретни обстоятелства. Второ, общия орган за реорганизация всъщност съществува тенденция комисията, Генерална дирекция конкуренция, да е, действа като е, орган за реорганизация на банковото дело в еврозоната, а в света няма банка, доколкото знам, която да е била готова да е, отдаде е, правомощия за орган за реорганизация на външна институция. И Всъщност в Европейския съюз единствено се решава да се направи това. А, вярно е, че тук се отчитат съображенията за държавна помощ, но никъде, никъде в страна, в света не се дава такива правомощия на а, банките. От друга страна, а, фонд за гарантиране на депозитите. Доколкото, нека да поясня, ако в една испанска банка има депозити в евро, и тя е добра банка. И има също депозити в евро в германска банка, която обаче не се справя толкова добре. Като си има предвид, че е, има възможност да се прави трансфер на е, пари в еврозоната, естествено, че ще има есте... Е, стимули да се а, преместят парите от една добра банка, където обаче като цяло се счита, че банката е забра... Е, застрашена, към една не толкова добра банка, където обаче се смята, че си... сигурността е по-голяма. Тоест, е, банките не се оценяват по качеството на баланса им и на фискалната им политика. Един начин да се реши този въпрос е да има фонд, Европейски фонд за гарантиране на депозитите. Имам 30 секунди, нека да отделя е, те, е, тях на Испания. Испания имаше много проблеми. А, винаги е, знаете, че когато има проблеми с кредитори и длъжници, той е двустраден. когато а, се случваше това, което се случва в Испания за 5 години, съвсем естествено е, че дори че економически, здрави економически субекти ще влязат в дълг. И Испания спазваше системата, наложена от, в еврозоната, но тя е и рационална. И тя повстрада от това. И ако тази система не се смени, евро, еврозоната ще се разпадне. Благодаря, господин Фернандес. Ще изчета списъка на желащите да се изказват. Мистер Епи, мистер Санчет Преседо, мистер Софо е, Леус, мистер Хаджи Георгио, and Mrs. Papadopoulou, е, and Mr. Lambert. Yes, by motion of order. Веднага след е, Вернен Ланген аз вдигнах ръка. Не ви видях. Извинявам се. Но сте включени в списъка. Наистина времето напредва. Имаме още а, двама оратори. Искам да ви помоля да се ограничите в рамките на две минути. Първо господин Булман има думата. Die Herren Experten haben zum einen Professor Jorion професор е, Журил направи анализ на силите, които действат в еврозоната. Господин Фернандес а, е, говори за грешките, които са заложени в а, е, създаването на еврозоната. Гражданите на Европейския съюз, особено тези от еврозоната, остават с впечатлението, че тази кра... криза няма край има среща на върха, след среща на върха от 2009 година насам и не виждаме изход от кризата. Може ли да се върнем към ситуацията от есента на 2009 година и да ни кажете как можете да оцените реакцията на държавите членки от този момент нататък, дали те са действали своевременно, дали са намерили отговори, които да са във вярната посока, дали са вземани решения твърде късно. Считате ли, че подобен подход не беше приложен по отношение на Гърция, да се вземат малки решения с голямо закъснение. Освен това, не е съвсем ясно кой е виновен. Трябва да видим кои са верните инструменти за преодоляване на еврокризата. Считате ли, че трябва да има повече демократичен контрол, повече подкрепа чрез законно избраният Европейски парламент. Господин Лаген иска да допълни нещо. Благодаря, господин председател. Искам да направя положителна оценка на анализа, направен от вторият оратор. От самото начало беше ясно, че еврото като политически проект е изисква много по-задълбочена интеграция на финансовата и економическа политика на Европейския съюз. Аз съм в този парламент от 1994 година, участвам в работа на тази комисия и зная, че се води този дебат при въвеждането на еврото. Но споразумението, което беше подписано, както каза професор Фернандес, доведе до един неефективен пакт за стабилност и растеж. И държавите членки се бориха яростно да не въведат никакви промени. Финансовата криза не е само резултат от вътрешни провали, а и от световната конюнктура, където също има финансова криза. Имаше увеличаване на левериджа от три пъти на 12 пъти БВП в света. Следва да помним, че бяха допуснати грешки, но всички направиха такива грешки. Нямаше да е по-добре, нямаше да е по-добре, ако имаше демократичен контрол, упражняван от страна на Европейския парламент. Националните парламенти обаче са тези, които трябва да упражняват този контрол. Давам думата сега на господин Ламберт за, за две минути. Не, дайте ми четири, но по-късно. Госпожа Клева. Да се все нагласим и... Благодаря. Ще говоря на родния ми език, защото се предполагаше, че ще говорим за конкретни страни, за работата на тройката и резултата от нейната дейност тези страни. Словения все още не е участвала в подобна програма. Ние не сме търсили помощта на тройката, но осъществяваме но се осъществява дейности през последните седмици в Словения, най-вече в осъществяването на стрес, тестове, които фащат 8 банки в Словения. Има доста въпроси, свързани с методологията, които се прилагат от комисията, когато се обсъждат тези стрес тестове. Не зная дали вие имате някаква позиция по отношение на стрес тестовете и методологията, която се прилага и която се обсъжда сега на европейско ниво. Каква методология би трябвало да се прилага, за да има легитимен изход от е, тези стрес-тестове, които се провеждат в момента в Словения. Словения се бои, е, че ще се е, превърне в опитно морско свинче за осъществяването на тези тестове. Бихте ли направили коментар по този въпрос? Господин Епинг има думата. Той излезе от залата. Господин Санчес преседал. Благодаря ви. Ние не сме тук, за да обсъждаме една криза. Има много кризи. Това, което се случва в Гърция или в е, Ирландия не е също, което се случва, например, в Испания и Италия. Паричната политика е по-скоро приспособена към потребностите и спецификата на страните в центъра на еврозоната, не толкова на периферията. Необходимо е да предложим подходящи решения в САЩ. беше избран варианта да се стимулира растежа. Да, за тази цел се увеличи публичния дълг в САЩ, но пък беше намален частния дълг. В Испания проблемът пък е обратният. Имаме прекалено висок частен дълг. Успяхме да урежем публичния дълг но се увеличи частния дълг, например, за обслужване на ипотечните кредити. В крайна сметка, Централната банка се сблъска с огромни проблеми, т.е. частният дълг влияе върху публичния дълг и обратното. Затова не може да се опитваме да подхождаме по един същи начин към различни ситуации. Не може невините да плащат за грешките на унези, които са виновни. Определено нямаме достатъчно добре работещи механизми. Следващи оратор има думата. Καταρχάς, πλέον προσφέρουμε καλή υπηρεσία εάν παραδεχτούμε ότι η πολιτική και οι αποφάσεις της Τρόικας ήταν και είναι... Първо, трябва да сме наясно, че решенията на тройката бяха политически неприемливи, и нямаха и чисто правни основания. не бих казала, че имаше солидарност решенията на тройката застрашиха развитието на економиката и в Гърция, и в Кипър, и в Испания, а и в други страни. Всички тези страни послужиха за опитни борски свинчета на тройката – С това се стигна и до рецесия в цялата еврозона, до бедност, до безработица. Сега наблюдаваме тези резултати директно. 3 милиона а, са безработните. А, един от четири европейци живее под прага на бедността. Задлъжнялостта е огромна трябва да се признае публично, че политиката на економии и на бюджетна дисциплина е просто провал. Европейският парламент, парламент трябва а, да се опита да се противопостави, да прекрати тази политика – един носител на Нобелова награда, економист, е, се произнесе, че всичко направено до тук е напълно неприемливо от економическа гледна точка. Трябва да се инвестира, трябва да се търси растеж. Само по този начин може да се излезе от рецесия. Нека да чуем а, тези економисти, наши економисти, не тези, в които се слушвахме до сега. Господин Джорджио. Йора. Ε, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο μέρος με έχει καλύψει ο συνάδελφος. Колегата Софоклеус Засегна повечето неща, които исках да кажа, но въпреки това ще кажа едно-две неща, които се отнасят за страна, която познавам добре, Кипър. Взетите решения бяха катастрофални за кипърската економика. Те бяха взети от една незаконна инстанция. И няма отговарящи нито в тази зала. Няма никой, който да даде отговор на въпросите. Ако се обърнете към кипърското правителство и го запитате защо бяха взети тези решения, ще получите отговора, че тройката е взела решението. Ако се обърнете към тройката, те ще кажат, че кипърското правителство е взело това решение което в крайна сметка се оказа катастрофално за кипърската економика. се обърнете към ЕЦБ, ще ви отговорят, че е решение на Централната банка на Кипър. Говернорът на Централната банка на Кипър ще каже, че виновна е ЦБ, така че никой не отговаря за нищо, никой не е отговорен за нищо. Ситуацията е трагична. Двамата оратори са економисти, сигурно са запознати с положението на Кипър и сигурно знаят, че не могат на практика банките не съществуват. Те са от модел 1700. Кипърската економика няма двигател, затова не може да се движи достатъчно бързо, трябва да се движи а, с бавни крачки. Така че считам, че бяха допуснати множество грешки. Последният оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря за този увод. Може би не би трябвало да се намесвам в тази караница, но ще го направя. Мисля се, че е много сложно да се пренаписва историята. Смятам, че научните работници са за това да дават альтернативна картина. Какво би се случило, ако нямахме еврото? И тъй като аз съм от страна, в която през 90-те години толкова зле и управлявахме нашата економика, че бяхме в катастрофална ситуация, но все пак си извлякохме изводите и затова бях потресен от аргумента, че някои страни трябва да напуснат еврозоната и това ще бъде добре за тях. Определено, доста се съмнявам в това. В това. Дали е по-добре наистина да има повече валути в Европа, а не по-малко? Също така бих искал да получа съвет от вас, ако е възможно. Аз съм много за това моята страна Швеция да влезе в еврозоната и доста често съм единственият, който иска това. Какъв съвет ще ми дадете? Какво да кажа на гражданите на Швеция? Защо е добро нещо еврото за Европа като цяло и за отделните държави членки? И може би благодарение на това и Швеция в един момент ще влезе в еврозоната. Благодаря ви, господин Шмидт. Сега даваме думата на господин Лемонюк. Благодаря. Искам да благодаря на професор Жорион за качеството на неговата презентация. Имам един въпрос към него. Като гледаме е, статистиката, политиката, която се е, провежда, все пак е дала намаляване на дефицита, но същевременно се увеличава задлъжнялостта. Тоест, е, колкото и да е парадоксално, намаляването на дефицита увеличава задлъжнялостта. И а, очевидно е, че трябва да се преструктурира дълга. Страните, които получават финансова помощ, каква е, е стоиността на дълга за преструктуриране според е, изследванията? Извинете, допусна грешка. Благодаря ви, господин Лян Йок. Давам думата на госпожа Пападопова. Благодаря, господин председател. Аз внимателно следях е, изказванията на последните няколко оратора. Напълно съм съгласна, че Економически и валутен съюз беше зле замислен, пакта за стабилност не функционираше, не бяха преустановени или недопуснати кризите, бяха наложени несправедливи решения за Кипър Еврогрупата, господин Дозелбум, нямат право да вземат решения през нощта, преди да стане ръководител на Еврогрупата, той каза, че няма да използва Кипър а, като а, опитно морско свинче а, за економическия паричен съюз. В Кипър се прилага политика на строги економии, Тройката няма демократична легитимност, няма прозрачност, няма отговорност, няма контрол нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на националните парламенти. Въпросът ми е следания. Защо в случая с Кипър не беше решено да се намали дъжда, а бяха намалени само депозитите? трябваше да се приложи решение по отношение такова, каквото беше за Гърция и останалите страни, а що се отнася до дълга. Не бива да забравяме, че МВФ призна своите грешки, че бяха приложени погрешни мултипликатори по отношение на Гърция. Ние трябва също да признаем, че сме допуснали грешки в в Кипър се реализират реформи отдавна, но начина по който се отнесоха с нас беше напълно несправедлив. Нямаше никаква солидарност на европейско ниво. Госпожо председател, искам отново да припомня регламента. Ние сме поканили видни специалисти, макар че бях строг към тях началото. И тук сега се а, изказват а, а, депутати, които защитават позицията на Гърция, Кипър и прочие. А, ние каним специалисти, даваме минимално време да се изкажат, правим някои не много лицеприятни а, бележки спрямо тях а, и мисля, че трябва да се сложи малко ред. Ние каним специалисти, за да ги изслушаме, може да се поставят въпроси от колегите, но не да се правят такива изказвания пространни. Да, мисля, че вече закъсняваме и искам да дам думата на експертите за отговор. Ако, колеги, нещо вече е казано, моля не го повтаряйте, защо така или иначе ще получите отговор на поставения въпрос. Така че искам да дам думата сега на професор Жорион. Всъщност може да изберете помежду си кой да направи пръв изказването си. Искам а, първо да подкрепя думите на господин Госес. А, задават ни се въпроса, ние, въпроси ние можем да отговорим, но а, времето, което ни е отделено, е доста малко. Също така искам да подчертая следното преди три години аз отново бях тук пред същата аудитория. Това бе началото на кризата в Гърция. Бяха предложени е, е, решения, и сега а, ни се казва, че действително това са нещата, които е трябвало да бъдат направени, но те не бяха направени. Тогава стои въпроса какви са правомощията на тази институция. Ние казахме какво следва да се прави, казахме, че економиите, бюджетната дисциплина е най-лошия вариант, но а, тройката възприе именно тези решения чисто по идеологически съображения, без да се съобразява с фактите и е, базира всичките си решения върху една економическа теория, която е чисто е, идеологически конструкт, без е, да се ползват научни методи. А сега, ако мога да отговоря на господин Ланген, вие казахте, вие идвате тук и трябва да дадете възможности за решаване на въпросите. И аз искам да кажа следното. Решението не може да се вмести в съществуващата рамка, защото, както каза и колегата Фернандес, защото тази рамка е грешна поначало. По отношение на лихвените проценти, има изследвания на професор Ханс Вернер Зинт и професор Хойзер – те разглеждат е, точно този въпрос по друг начин, излизат с е, доказателства, използват е, данни не за лихвения процент, но стигат до същите заключения. Заключението е едно всъщност – или еврозоната ще остане платежоспособна, но тогава ще е нестабилна и единствения вариант е да се навали размера на еврозоната до страните, които са платежоспособни, или ако остане неплатежна еврозоната, неплатежоспособна, ще трябва да се девалюира еврото. Говорихме за нации в криза в изследването, което цитирах, се казва, че от 17 страни в еврозоната, 2 е, до 4 не са в криза. Германия, Холандия, Люксембург и още една страна. И когато говорим за зоната като цяло, всъщност ние говорим за различни е, видове економики. Австрия, Белгия е в червеното, Австрия е на ръба, Белгия, е, Белгия, Франция са е, в червената зона. Само четири страни. Разгледайте цифрите на това изследване. Само четири страни са а, е, извън а, червената зона. А, ето, не само депутатите могат да ни забавляват. Давам думата сега на колегата Фернандо. От самото начало искам да се извиня за това, че няма да мога да отговоря на всички въпроси, тъй като времето ми е много ограничено, затова ще се постарая да отговоря само на най-важните изказвания. Първо, не би трябвало да объркваме страните с дефицит по платежния план са страни в криза Платежният баланс не е задължително е равнозначен на криза. Има страни с голям дефицит, но те много успешно се справят, що се отнася до растежа, заетостта и възможността да обслужат дълга си. Тук се говореше за солидарност. Основното, което искам да кажа днес е, че не става дума за криза, която се дължи на липса на солидарност. Става дума за криза, на един паричен съюз, който би трябвало да работи на практика. Солидарността е една модерна дума и много хора я използват. Но основното тук е това Европейския паричен съюз да бъде устойчив и той има всички необходими компоненти за паричен съюз. Централна банка, възможност да се провежда парична политика за цялата валутна зона, банкова система, която работи като едно. И когато има проблем с определена банка, то се решават тези проблеми. Има един и същ банков механизъм за надзор, за банков надзор, извинете, има един механизъм за реорганизиране на проблемните банки. Така че проблемът за Европейския съюз и неговата парична система не е солидарността, а е способността на всяка една банка и всеки един паричен съюз в историята на Европа, а именно да има необходимите компоненти. Сега за рестриктивната економическа политика. Лично аз не виждам кризис, криза на прекомерния дълг. И винаги, когато има прекомерен дълг, трябва да има рестриктивна економическа политика. Трябва да се обслужва дълга, трябва да се плащат средства на кредиторите. И не само в Испания, но и в Европа трябва да отчетат, че живеем в много привилегирована ситуация. Повечето развиващите се страни смятат, че е добре да ни дават пари, ние да поддържаме нашата система на социална държава. Това няма да продължава дълго и не може да продължава дълго. Така или иначе, това, което вече е постигнато, е много високо и пътят е само надолу. Кризата само изостря и осложнява този проблем, но не е коренът на проблема. И третията важен момент. Извинете, аз съм испанец и ще говоря на испански, тъй като се говореше много за ситуацията в Испания. Още веднъж ще повторя изключително важния аспект. В Испания много неща бяха направени погрешно, но проблемът също така се корени и в един далеч съвършенство паричен съюз. Испания водеше експанзивна парична политика в продължение на много години и не е Сигурно, че публичният дълг беше на нивото на БВП и разходите за банкова рекапитали... рекапитализация бяха над 70% от БВП и освен това имаше значителни приходи в публичния сектор поради бума в недвижимите имоти и строителството. И ние започнахме да харчим много повече, отколкото може да понесе и испанската економика. Дали това би могло да се финансира чрез паричния съюз? Испания не може в продължение на 10 години да расте с 4% годишен ръста. И от самото начало ние виждаме, че нетният баланс на Испания е положителен. Но не искам да кажа, че нямаше грешки както в фискалната политика на Испания, така и в управлението на институциите, които провеждат финансовата политика в Европейския съюз. Романо Проди се обърна през 2001 година към Европейския парламент и каза, Обеден съм, че еврото ще ни накара да въведем нов набор инструменти за економическата политика. Политически е невъзможно да ги предложим сега, през 2001. Но в един момент ще избухне криза и ще бъдат възприяти нови инструменти за провежда политиката. И искам да кажа, че тези политически инструменти не бяха достатъчно бързо въведени. И през 2020 година може би ще имаме нова криза и нов стратегически мислещ политик ще каже, имаме възможност да се справим с тази криза. Благодаря ви. Много ви благодаря. По този начин приключваме изключително емоционалното ни първо заседание – пропуснах една голяма част от него. Благодаря на колегата, който изпълняваше функцията на председател, докато мен ме нямаше. И сега преминаваме към второто заседание, втората тема – възстановяване на конкурентоспособността и растежа с отражение на социалното измерение. Имаме двама оратори. Директор на отдела за анализи и прогнози на ОФСЕ Ксавиера Тамбо и професор в университета на за Жил Сан Пол. Давам ви думата за по 10 минути. Савир, вие пръв ли ще се изкажете? Да. А... Да, благодаря. Благодаря ви много, госпожо председател. Искам да се спра на въпроса за възстановяване на конкурентоспособността и растежа, като вземам предвид също и социалното измерение, така както се съдържа в заглавието на тази сесия. Ние днес наблюдаваме един процес на дефлация на заплатите в някои от страните от еврозоната. Говорим за дефлация а, на заплащането, а не за а, дефлация изобщо, защото има разлика между двете. Дефлацията на заплатите е нещо, което ще има сериозни последици. И ние на всяка цена трябва да се борим срещу нея. Ако не направим а, това успешно, сме изправени пред а, риска да не преодолеем кризата и да останем в криза за години напред. Намаляването на дефицитите по текущите сметки в повече страни се наблюдава. Само Франция към днешна дата има дефицит по текущата сметка. Всички останали държави, особено в южната част, са намалили своя дефицит по текущата сметка. Това е доста интересно развитие за еврозоната, но не считам, че е устойчив този процес и считам, че трябва да отидем по-далече от този видим успех и да направим оценка на това, което не е толкова положително за бъдещето. Важно е да отбележим, че държавите, които имат излишък, продължават да поддържат този излишък, което показва, че не става дума за ребалансиране на еврозоната, а за нещо, което се случва в страните с дефицит. Основният фактор, който обяснява намаляването на дефицита в тези страни, е намаляване, спадва, спазване на, намаляване на търсенето. Поради строгите ограничителни мерки, някой чита, че не е имало такива мерки в Европа или не е имало други възможности в Европа. Трябва да видим каква е фискалната позиция която беше доста негативна. Фискалните мултипликатори по различни причини бяха твърде високи и това доведе до ниско търсене и до намаляване на БВП, увеличаване на безработицата. Това е основният фактор, който обяснява намаляването на дефицитите по текущите сметки в повечето от страните в южната част на континента. Едно от нещата, които наблюдаваме в момента, са свързани с процеса на дефлация на заплатите, намаляването на заплатите. Този процес засяга основно южните страни, малки страни, като Гърция, Португалия, дори Ирландия. Наблюдаваме номинално намаление на съвкупните заплати. Това е рядко явление от а, Втората световна война насам тези страни не са наблюдавали такова номинално намаляване на заплатите. В някои държави, като Испания, например, като трябва да имаме предвид, че преди кризата в Испания имаше доста динамични заплати, номиналните заплати също бяха намалени. От 2009 има стабилизиране, имаше стабилизиране през 2009, но сега наблюдаваме спад. Един фактор, който обяснява това, е свързан с развитието на безработицата. Безработицата нараства и това поставя под натиск възможностите за увеличаване на заплащането. Считаме, че заплатите и цените са доста негъвкави, но когато има безработица за дълго време, тогава наблюдаваме намаляване на заплащането в реално изражение първо и после в номинално изражение. Тук виждате някои графики, може да се запознаете с тях, може да разгледате Третата от тях, е, където се вижда връзката между безработицата и намаляването на заплащането. Какво ще доведе, до какво ще доведе това? Дали дефлацията на заплатите е нещо положително или не? Един положителен фактор е, че дефлацията на заплатите ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността и по този начин може да се разглежда и въпроса за реалните лихвени проценти в еврозоната. За обменния курс знаете, че е фиксиран, тъй като има единна валута. Единственият начин е да се коригира е посредством за платите или чрез корекции на инфлацията. Така че на това може да гледаме като нещо положително. Можем дори да очакваме от дефлацията на заплащането подобряване на конкурентоспособността и дори до увеличаване на растежа, което в крайна сметка може да доведе а, до подобряване на заетостта и до това всички нещата да тръгнат а, по правилния път. През 30-те години трябва да се припомня какво беше положението в Европа, какво се случва в Япония. Виждаме, че дефлацията на заплатите не действа, защото когато една държава подобрява конкурентоспособността си, това води до дефлация на заплатите в други страни. Разпространяването на дефлацията ще доведе е, до спад на в ползите е, за подобряване на конкурентоспособността вътре в Европа. Може да се направят корекции в еврозоната. Може да кажете, че всички тези страни трябва да се коригират е, спрямо Германия, че в крайна сметка това ще бъде окей okay за еврозоната, че това е нещо необходимо. Това не е цяло вярно, защото дори в Германия може да се наблюдава известна дефлация на заплащането тъй като има фокус върху ниските заплати. Въпреки това обаче може да се говори за дефлация на заплатите. Важно е да разберем какви могат да бъдат последиците от това. На второ място, от дефлацията на заплатите е, че може да се увеличи бремето на дълговете на домакинствата и така наречения делевериджинг в частния сектор няма да се реализира, което ще доведе до неустойчив частен дълг, което в крайна сметка ще доведе и до увеличаване на публичния дълг, което пък от своя страна ще доведе до неустойчивост. Затова не можем да очакваме, че чрез дефлация на заплащането може да се засегне а, самата сърцевина на а, кризата. Виждаме, че в Испания има увеличаване на заемите, независимо от всички корекции, които са въведени, което показва, че корекциите не водят до подобрения. На трето място, дефлацията на заплатите ще доведе до увеличаване на неравенството. На повечето трудови пазари в Европа има двойственост на пазара на труда и дефлацията на заплатите оказва по-силно влияние върху по-низко заплатените слоеве, отколкото на по-високите, по-добре заплатените. Така че натиска е по-силен върху заплатите, а не върху капитала. Тъй като говорим за дефлация на заплатите, а не изобщо за дефлация, стигаме до един парадокс на Штиглиц, който казва, че неравенството е в основата на кризата. Парадокса се състои в това, че кризата води до задълбочаване на неравенството. И така какво може да се направи? Каква е альтернативата на дефлацията на заплащането и как можем да се борим срещу нея? След е, малко ще приключа с изказването. Първо трябва да се спре спада в търсенето. През 2013 имаше независима оценка. Виждаме, че ако има фискална консолидация в средносрочен план, а не в краткосрочен план, можете да очаквате по-низки мултипликатори, при това положение ще получите по-високи резултати, що се отнася до контрола върху дълга и по-слабо увеличаване на безработицата. Т.е. трябва да се целите в дългосрочната перспектива, когато искате да постигнете устойчивост. Краткосрочна перспектива устойчивостта намира израз по-скоро в неустойчивостта. И искам да направя няколко предложения. Първо, номинална корекция на пазара на труда. И с това ще приключа. Един от начините да се постигне това е да се дефинира норма за минимална заплата. Това може да бъде сложна система, прилагана към всяка държава с различни нива на минимално заплащане. И да използваме това като средство за постигане на две цели. Първата е да се стопира дефлацията на заплатите. Това може да бъде малка мярка, но може да има сериозни резултати. В средносрочна перспектива трябва да ребалансираме текущите сметки, така че държавите, които са в излишък, да увеличат минималната заплата над продуктивността, а страните в дефицит трябва да имат възможността да не увеличават минималното заплащане, за да могат да подобрят своята конкурентоспособност. Този инструмент средносрочна перспектива може да доведе до балансиране на текущата сметка. Благодаря. Да, това бяха много дълги 20 секунди. Сега давам думата на професор Жил Сампол. Благодаря. Нека сега да прочета своето изказване. Целите на страните, където се провежда програми за корекции, са двойни. Краткосрочно трябва да се намалят финансирането на публичната администрация – за да се възстанови финансовата устойчивост. Дългосрочно трябва да се повиши нивото на потенциалното производство с структурни реформи. Финансовата криза е, наложи политически мерки, които се справят и с двата проблема, но за сега няма знаци да се постига подобрение. Безработицата стига критични нива в Португалия, Гърция и Испания растежът е много малък и е, перспективите за публичния дълг е, не са благоприятни. Въпреки, че има много болезнени усилия. Е, стратегията за структурни корекции работи с е, значителни политически ограничения. Краткосрочно, за да се коригират отрицателните ефекти на фискалните ограничения, трябва да се насочи търсенето към износ, за да се намали, за да се обесцени обменния курс. Но в зоната на еврото това не е, е възможно. Не е възможно да се е, обесцени валутата. Другата е, перспектива, не съм съгласен напълно с колегите от дясно, но другата перспектива е да се намалят номиналните заплащания. В Португалия не работи този метод. В Гърция много бавно се случва и то с големи политически рискове. Дългосрочно трябва да се увеличат стимулите за работа и да се преосмисли щедростта на социалната държава. Но това противоречи на политическите платформи на повечето политически партии, които преповядват тази програма от десетилетия за да се засили конкурентоспособността, трябва да се премахнат бариерите е, за пазарите на стоки. Но тук играят интересите на много добре организирани групи, които няма да се съгласат с това. Тези ограничения намаляват маржа за маневри на политиците и правят все по-необходимо да се намерят най-добрите структурни коригиращи мерки. В момента считам, че мерките, които се изпълняват, всъщност не постигат целите, защото няма последователност между двете цели, т.е. фиксиране на бюджета с краткосрочно и структурни реформи дългосрочно. Просто между двете цели няма последователност. За да бъдат успешни структурните мерки, трябва да има два елемента – политическите мерки трябва да консолидират сметките краткосрочно, но пък имат отрицателен ефект върху конкуренцията и продуктивността в дългосрочно. И затова не трябва да се избягват и реформи, които а, засилват конкурентоспособността и производителността дългосрочно, но в непосредствен план имат отрицателно въздействие върху економическата дейност и данъчните постъпления. Капанът на подобни действия е, че е, тези реформи могат да се окажат неуспешни, тъй като отделните компоненти на реформите се неутрализират, е, както краткосрочно, така и дългосрочно. Нека да е, коментирам сега някои аспекти от структурните реформи в е, страните, където се провеждат коригиращи мерки. Ще очертая някои елементи от реформите в Португалия, Гърция и Италия и ще е, дискутирам дали има последователност между последиците краткосрочен и дългосрочен план. Тези е, елементи са емблематични, могат да бъдат коментирани и в друг контекст краткосрочно трябва да се даде приоритет на мерки, които намаляват разходите, а не които увеличават приходи. Дългосрочно това води до по-голямо данъчно облагане и има отрицателни е, е, въздействия върху економика. Действително, по принцип, по-голямата ефективност ефикасност при събираемостта на данъците може да даде възможност да се получат същите доходи, без да се създава изкривяване на економиката. А, обаче това може да създаде възможност за увеличаване на данъците в бъдеще от е, опортунистични правителства. И това може да застраши инвестициите и растежа. В Португалия обещетенията за работници на постоянни договори са намалени значително. Тази реформа трябваше да бъде отдавна проведена и определено ще увеличи производителността и ще намали заетостта дългосрочно. Но мисля, че не трябваше да се прави това в момента, защото непосредственият резултат в момента е да изчезват работни места посред рецесия и е, се нарушават краткосрочните макроекономически цели на, страната. Освен това, в момента се наемат хора на временни договори, така че ефект няма да има дългосрочно. По същия начин, опита да се обложат с данък временните договори в Италия и Франция, може би се смята, че е полезно, но за момента това критично ще намали създаването на работни места и ще забави възстановяването. От друга страна, малко по-положителни примери ни. Реформата за колективното договаряне в Португалия, която въвеж... ограничава автоматичното увеличаване на надниците в сектора, особено когато тези споразумения се подписват от профсъюзите, има положителни резултати, както краткосрочно, така и дългосрочно. В Италия има подобна реформа. Дългосрочно това ще намали е, равновесието е, в безработицата, е, защото е, ще има е, преместване на е, работната сила в секторите, заради привлекателността на заплащането, а не защото има работни места. Но краткосрочно е, ще е необходимо да се постигне едно умерено ниво на е, заплащане, за да се възстановят външния баланс и да се намали е, безработицата. В Португалия това едва ли ще може да е достатъчно, защото там е, корекцията на заплащането трябва да бъде около 10-20%, което може да стане само с е, обесценяване на валутата, но с еврото това не може да се случи. И е, за да се преодолеят непосредствените последици от кризата, особено високията безработица, Гърция в момента увеличава всъщност, разширява своята социална мрежа. Това означава работни места, платени от държавата, професионално образование, гарантирани доходи, основен гарантиран доход, здравни осигуровки. Тези програми се финансират от структурните фондове и Световната банка. Те са разбираеми от политическа гледна точка, но не са разумни. Работни места, финансирани от държавата, са неефективни, а схеми като минимален доход са много трудни в последствие да бъдат прекратени и създават капан на бедност. Гърция не може да си позволи ниво на социална защита на е, на равнище на скандинавските страни. Е, мисля, че е, така може да се създадат политически подкрепа за, политици, за политика, която ще има отрицателни последици за економиката дългосрочно. Дерегулация на защитените професии, това е част от реформата в Гърция и Италия, трябва да има положителни въздействия, както дългосрочно, така и краткосрочно. Дългосрочно разпределението на труда ще бъде по-ефективно и стоиността на услугите ще се намали. Краткосрочно безработните могат да влязат в тези професии и ще се намали проблема с безработицата. И в заключение мога да кажа, че ние се намираме в една ситуация, когато поради кризата страните въвеждат реформи, които имат две цели краткосрочно финансова, фискална консолидация и дългосрочно целят засилване на растежа и производителността. Обаче трябва да мислим за дългосрочните последици от мерките, предназначени да оправят проблемите краткосрочно, а също така и мерките за структурни реформи, които се очаква да задействат дългосрочно. Председателката, благодаря. Имам списък на заявките за изказвания. Гордол направен по е, системата ДОНТ. Ще го изчета. Кратца, Ани Подимата, Феодор Сиклакис, philippe lamberts zana gomes liam gogh jrgen klute and nick griffin. anybody else? някой друг? госпожа Пападополос, някой друг? Бернер Ланген? Добре, ще ви сложим накрая на списъка. Още някой? Не мога от тук да прочета имената ви. Имате ограничения за изказванията си е, до две минути. И ако обичате, задавайте първо въпроси, а не правете декларации и изказвания, за да може да се ориентират ораторите какво ги питате. Ивана. Бих искала да подчертая това, че в Европейския съюз вече има важни механизми, които позволяват на държавите членки, насърчават държавите членки да използват мерки, за да се подобри заетостта, да се повиши растежа, без да се подлагат на риск, да се подлага на риск стандарт на живот на граждани. Това е европейския семестър и процедурата за прекомерен дефицит – трябва да подчертая, че това са по-скоро средносрочни, а не краткосрочни мерки. Круга и покрено раз. Виждаме, че държавите членки са попаднали в порочен кръг и за да насърчат растежи и заедостта, те трябва да насърчат економическото развитие. Моят въпрос към експертите е как да намерим подходящия баланс между рестриктивната економическа политика и необходимостта да се насърчава потреблението и конкурентоспособността и как да намерим подходящо съчетание между мерките за фискална консолидация и укрепването или подобряването на условията за предприемачество най-вече за МСП включително и е да се осигури по-голяма гъвкавост на пазара на труда. Можем у устvari mijenjati mijenja Как бихме могли да пречупим на благоприятните тенденции и как на практика да преминем от бюджетен дефицит към бюджетни излишъци. Благодаря, <clears throat> госпожа председател. Въпросът, който искам да поставя, се отнася до това, което каза току-що колегата. Ние търсим равновесие между мерките на бюджетни економии и необходимостта от създаване на условия за възстановяване. Искам да разбера какво е мнението на нашите експерти. Имаше доста критики, доста протести, свързани с мерките за бюджетни економии. Искам да запитам, какво бихте предложили вие? Дали въведените политики имат дългосрочни цели. Дали създават нужната защита в дългосрочна перспектива? Краткосрочните мерки бяха предприяти, но няма ли да се стигне в дългосрочна перспектива до нова празнона? Благодаря, Ани Подимата. Благодаря, госпожо председател. Става дума за а, изслушване, което а, се отнася и до социалното измерение. За Гърция имаше увеличаване на конкурентоспособността, но рецесията беше задълбочена. Трябваше да се отчитат въпроси, свързани с социалното измерение, както и с социалната политика господин Тамбо каза няколко неща, които ми се случва, струват удачни за Гърция. Вие казахте, че бюджетното оздравяване не трябва да е насочено само към решения в краткосрочен план, а и в дългосрочен, за да могат мултипликаторите да имат по-слаб ефект в краткосрочен план. Въпросът ми е следния. Това, което казахте, противоречи на философията, върху която почива програмата за Гърция. Съгласни ли сте с това, което беше предвидено от Международния валутен фонд? Имаме вече безработица, която достига 30%. Благодаря. Господин Скилакакис. Позволете ми да започна с въпросите и след това ще премина към анализа, за разлика от предходните колеги. Въпрос номер едно. Как преценявате разрушаването на човешкия капитал, когато хората остават без работа за 4-5 години и колко ще са пригодни за заетост те след това? Въпрос номер две. Как Говоря за Гърция. Как разглеждате разрушаването на производствения капацитет, когато в продължение на години няма изобщо инвестиции, защото има разлика от 4-5% в лихвения процент по дълга от страните, на страните от еврозоната, например, разликата между лихвения процент по дълга на Германия и Гърция. Как разглеждате, това е третия въпрос, как разглеждате драстично намаляване на кредита по време на кризата? Дали е възможно да има възстановяване без кредит? Защото това е, което се опитваме да направим. Това все едно да отрежем четирите лапички на жабата и искам от нея да скача. Вторият оратор говореше за приходите, че вместо да се събират приходи, е по-добре да се урязват разходите. Но в нашата страна тройката много лесно премина към събирането на приходите, защото политиците предпочитат приходите пред урязването на разходите. И се урязат, уряза разходите приходната част на бюджета с 33%. Как разглеждате разликата между корекциите, прилагани към това да се намали ролята на правителството на местна държавата или по-скоро да се увеличат приходите. Благодаря. Аз с удоволствие ще говоря френски на професор Сенпол. И Знам, че вие сте инженер по образование. Е, направихте няколко декларации в и е, искам така да получа малко повече научни тълкования, а не чисто политически изказвания. Първо колегата, който говори за приходите и разходите. И казвате, че трябва да се намалят е, разходите, е, защото данъчното бреме само по себе си ще даде дългосрочни отрицателни последици за економиката. Е, въпросът ми е относително прост. Предполагам, че отправната хипотеза е, че е, е, държавата не разпределя достатъчно добре ресурсите. Какви са научните данни, които, е, с които разполагате, които подкрепят една такава теза? Помня, е, че кризата от 2008 година в края на краищата беше е, причинена от е, неудачно управление на ресурси, свързани с е, ипотеки и строителна индустрия в Штатите, в Испания и така нататък. Тоест, тук беше е, включен частния сектор, така че не може да се каже, че само държавата разпределя неправилно средства. Ето тук виждаме, е, че и частния сектор е, е виновник в такъв смисъл. Так какви научни данни разполагате в подкрепа на вашата теза? Второ, пазара на труда. Аз а, е, съм също инженер и мога да тълкувам такива графики, които ни показвате. Та, ако а, е, се намаляват номиналното заплащане, а, се е, увеличава заетостта, казвате. Връзката обаче не е директна. Но, ако решим да приемем това, в една економика, където а, всички са роби, ще има 100% заетост, няма да има безработица. И ми се иска да отново да ви поставя въпроса какви, какви научни данни имате, за да твърдите, че намаляването на заплащането ще увеличи заетостта. Ана Гомес сега. Thank you. I must refer... Благодаря. Аз бих искала да ви напомня за доклада, който беше представен в Португалия. Това е доклад на МОТО. И там се казваше, че урязването на заплатите, увеличаване на безработицата е нещо, което е изключително много вреди на страната. В Португалия в момента заплатите са на същото ниво или намаляват, МОД посочва, че минималната заплата от 485 евро в реално изражение намаля с, с почти 5% пункта. Пенсията от 600 евро и повече от това са намалени с 10% минимум. И хора, които 40 години са били посланици, на тях са им намалени заплатите с 20%. Това няма да не върне към растежа, това няма да увеличи производителността или конкурентоспособността, това няма да трябва да засили конкурентоспособността. По този начин само се увеличава детската бедност, засилват се нивата на иммиграция. През последните две години в Португалия едно от седем работни места са били съсипани. Емиграция. 10 000 души, основно млади, квалифицирани хора, вся, всеки месец напускат Португалия. Това е реалността. Това, което расте, е неравенството, емиграцията. И вярата в Европа също се разруша. Не съм много сигурна, че разбрах какъв точно беше вашия въпрос. Следващия оратор. един въпрос към всеки от двамата експерти. Беше ми интересно да я слушам господин Тим Бок по въпроса за дефлацията на заплатите. Но когато се обърнем към работодателите, те казват, че това не е свързано с нещо друго, а с производствения цикъл. Към господин Пол, в допълнение към въпроса на господин Ламберце. Относно мултипликатора, който е 0, можете ли да споделите хипотезите, които а, споделихте, на какви научни основания почиват? Йорген Клутер има думата. Да, благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, економическите въпроси са в центъра на нашето внимание днес. Но нека да помислим какво е било направено до сега да се преборим с кризата. Всичко, което има и економическо измерение, има и политическо измерение в тази ситуация. Онези, които искат да разрушат нашата политическа система, се радват на подкрепа от страна на доста европейски държави членки. Много се говори за конкурентоспособност, но според мен прекалено абстрактно е говоренето за конкурентоспособността. Посетил съм Гърция и Португалия и не можем да говорим само с абстрактни понятия като конкурентоспособност. Има места в тези страни, в които изобщо няма промишлена основа. Как може да се създава конкурентоспособност в такива условия? Как може да има някаква разумна по мащаб производствена дейност? Освен това, що се отнася до селското стопанство в тези две страни, предполагам, че това въжи и за Кипър, селскостопанските производители – не могат да изнасят продукцията си, просто защото това е едно дребно мащабно селскостопанско производство и дори големите дистрибутори не позволяват на тези малки селски стопанства да имат достатъчен достъп до вътрешния пазар. Тези селскостопански производители са толкова малки, че не могат дори да осигурят възможности за това да предложат на вътрешния пазар – своята продукция. Т.е. тези хора са лишени от достъп до пазар. Какво ви мислите за това? Благодаря ви, Ник Грифин. Благодаря ви. Мисля си, чухме две интересни неща този следобед. Първо, бяхме подсетени за факта, че ние имаме пред себе си една изкуствена криза, и беше ни предоставен един много циничен цитат от Романо. Проди, освен това, говорихме за намаляването на заплатите в Южна Европа, но мога да кажа, че също се случва в Великобритания, например, в мой избирателен район, че има реално урязване на средствата, включително и заплатите за реални хора. Големите фирми обаче процъфтяват. Онзи ден получих шокиращо писмо от един от моите избиратели. Това е човек, който е на ръба от това да бъде изселен от своето жилище и включително това означава, че на това семейство децата ще бъдат иззети от семейство, ще бъдат поместени е, в е, институция за деца, където, както знаем, са твърде разпространени случаите на насилие и педофилия. Аз мятам, че Европейския съюз трябва да мисли за реално съществуващи конкретни семейства в един реален свят. Сега госпожа Пападопо има думата. Ευχαριστώ. Ε, έχω πει ότι η οικονομική κρίση επιδίνωσε аз вече казах, че економическата криза засили социалните проблеми. Миналата седмица парламентарна делегация посети Гърция. Го разбрахме как нарастват самоубийствата, насилието, домашното насилие и много други проблеми. Е, същото се наблюдава и в Кипър, моята страна. И въпросът ми е много прост. Тройката не са ли на път да ни е, превърнат в опитни зайчета, а нашите страни а, продължават да търсят нови заеми. В края на краищата оздравени ли са публичните финанси с цената на толкова голяма безработица? младите хора напускат нашите страни. Непрекъснато се говори обаче за възстановяване, за оживяване на економиката. Къде е то? В банковия сектор е ясно, че кредите не се отпускат. Има ли възможност да се стимулират инвеститорите? Няма растеж, няма кредити за предприемачите. През следващата година ще има гласуване за Европейски парламент и ние ще се изправим пред е, хората заедно с е, госпожа Марин Люпен или е, с Златна Зора в Гърция и хората ще гласуват за популизма, а не за тези, които искат по повече Европа. Смятам, че проблема е направо трагичен и трябва да намерим решение. Вернен Лаген. Äh, Благодаря. Искам да задам три въпроса. Първо, дали наистина лихвените проценти означават, че някои държави членки в еврозоната могат да плащат много ниски лихви по своите дългове. Дали това ще доведе до увеличаване на разходите на правителствата в тези държави? Освен това, искам да задам въпроси и за разликите в заплащане на труда. Например, в Обединеното кралство преди Маргарет Тачер синдикатите успяваха да се преборят за високи заплати. В момента имаме твърде различна ситуация в различни държави членки. Например, в Германия взаимоотношенията между работодателите и работници се, са оставени на тези две страни без никакво участие от страна на правителството. И третият ми въпрос е какво трябва да прави държавата според експертите? Дали държавата трябва да провежда реформи, дали да разходва средства, дали трябва да улеснява условията за инвестиции, дали трябва да се бори с корупцията, къде трябва да бъде отправната точка за тъй необходимите реформи. Извинявайте, изгубих списъка. Никлас Салаврок, Салавракос, вие ще бъдете последни оратор, тъй като ще започнем с следващата част и в крайна сметка преводачите ще ни напуснат, затова моля всички да спазват отреденото време. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на четиримата гости. И трябва да припомним, че еврото замени други парични единици, други валути. Ние взехме предвид опит и развитието на други валути, които съществуват е, от е, столетия на световните пазари. Искахме да убедим европейските граждани, че еврото е стабилна валута и че еврото ще им гарантира по-добър живот и ще защити в по-добра степен техните права. Не зная дали тези цели бяха постигнати, правата на човека ми се струва значително нарушени в цяла Европа, което ще стаде проблеми при следващите европейски избори и предвид на това, което наблюдаваме в нашите страни. За търговския баланс искам да говоря. Не знае дали има намаляване на вноса, увеличаване на износа в страните от южната част на континента. Искам да подкрепя инициативата на заместник-председателя господин Каракс, който ни прикани да направим оценка на грешките допуснати от тройката. По този начин ще можем да разберем къде са отишли парите от е, южните страни и по какъв начин може да се постигне равновесие в е, е, сметките. Имаше малък проблем с технически с превода, но той вече е решен. Моля ви за кратък отговор. Наистина, ограничете се в рамките на 5 минути, не повече. Първо ще дам думата на Жил, тъй като той не просрочи времето си в встъпителното си изказване. Благодаря. Много въпроси ми бяха зададени. За съжаление имам само 5 е, е, минути, така че няма да мога да мина през всички. Но, а, е, как да кажа, моята теза е, че когато се поставиш в невъзможно положение, твърде късно да се оплакваш. И именно това се случва със сред страни, защото преди да влязат в кризата, те е, е, имаха много висок външен дефицит, е, много висок дефицит по е, текущата сметка. Не става дума за Испания, но за Гърция, за Португалия до известна степен. И когато оставите нещата да стигнат тога, до там, естествено ще има проблеми. Ще има проблеми с инфлацията. Ако се дават на хората помощи, на базата на бъдещи, на доходите, данъчните доходи от следващите поколения, а нямате много гаранции, че ще има такива доходи заради демографските проблеми, вие сте се поставили кабан. И е, тогава нямате никакъв начин, освен да е, направите усилия. Естествено, че трябва да се търсят мерки. Една от тях е да се намаляват заплащането. Какво друго може да се направи? Сега, по отношение на рестриктивните мерки, мерки, аз абсолютно съм съгласен, че не е сега времето. Когато е в рецесия една страна, не бива да има рестриктивни мерки. Аз не смятам, че мултипликатора е нула. Смятам, че е повече, е, не е толкова колкото други твърдат, но в края на кращата в краткосрочен план рестриктивните мерки а, свиват економиката, унищожават работни места. Съществува такова понятие като ваш, консенсус от Вашингтон, който се прилага от Международния валутен фонд във времена на криза. И то е следния. Ако разходвате твърде много, трябва да разходвате по-малко. А когато разходвате по-малко, ще има по-малко търсене. Това ще намали работните места. Тогава трябва да се създаде ново търсене, което да компенсира. И този, този източник на търсене трябва да, да, да, да дойде от, е, отвън, от други страни. Тоест, е, трябва да се е, предостави търсене на износа вместо вътрешно е, търсене. А как става това, когато се девалюира е, де, валутата? Сега ние, економистите, имаме репутацията, че поддържаме еврото, но за мен еврото е едно от големите проблеми в тази криза, защото не дава възможност на страните в криза да прилагат така наречения консенсус от е, Вашингтон. И какво се случва, когато не го прилагате? Политиката, примерно, която се провеждаше във Франция при Жан-Клод Трише – Европейската валутна система. Трише нарече тази е, система конкурентната девалуация. Тоест, вместо да обесценявате, е, създавате е, ограничаваща политики, когато охлажда економиката, така че валутата ви струва по-малко, отколкото тази на други страни. И за да сработи тази система, особено когато не е гъвкав трудовия пазар, заетостта трябва да е висока. Механизмът работи само когато за, заетостта стига до 20%. Други страни са по, в по-добро положение, защото там трудовия пазар е по-гъвкав. И всички тези явления всъщност е, съставляват и увеличават цената на излизането от еврозоната. Сега имаше въпроси зададени на френски от е, мои сънародници от Белгия и ще им отговоря на френски. Нека да кажа ясно, че не съм казал, че мултипла... мултипликатора е нула. Не съм казал също така, че държавата не разпределя както трябва ресурсите. Просто казвам, че когато повече действа, се намесва държавата, трябва да има повече данъци, а това води до по-малко е, стимули за инвестиция – Та в такъв смисъл не коментирах е, ефикасността на държавата. Имам собствено мнение по този въпрос, но съм а, говорил за това, а казах, че просто се а, е, създават изкривяващи ефекти върху а, данъчните постъпления. Но в края на кращата економиката не е точна минута. Мога да ви е, дам сумати статии Гилерой, например, които оценяват е, стоиността на данъчната политика, е, кои, където се твърди, че в момента сме на върха на кривата във Франция и увеличаването на данъчното облагане няма да е, увеличи данъчните постъпления. А по отношение на търсенето на работна ръка и вашия коментар за робството, всъщност робството все още съществува. Тук и там в социалистическите страни имаше робство, примерно в лагерите ГУЛАГ, защото само така можеше да съществува тази система. И има един много интересен естествен експеримент – Пет секунди ми дайте, моля. В Испания при Франко заплащането е било много ниско и безработицата е била 0%. Тоест е имало даже свободни работни места. След това са се, увеличили, се е увеличило заплащането и безработицата е, е нараснала до 20%. Тоест Факта и е, има исторически примери, които ни показват, че е, когато коментираме, че има връзка между заплащането на труда и безработицата, това е вярно. Благодаря ви. Не ве прекъснах, защото знам, че е сложно да отговорят на всички въпроси. Сега на вас ви давам думата съвсем набързо. Някои хора говореха за възраждането на економиката. Трябва да разберем, че по-настоящем сме в условията на изключително рестриктивна економическа политика. И предвид размера на мултиплициращите фактори и предвид това, че при по-добро развитие на събитията мултипликатори ще намалят, можем да очакваме по-добри варианти. Въпросът е в това, че трябва процесът на рестриктивна економическа политика да бъде по-разтеглен във времето. Това въжи и за заплатите. Не става дума за намаляването на заплатите или тяхното причина, става дума за това да бъде спряно сегашното намаляване на заплатите. Не може механично да се увеличават заплатите. Аз говорих за една стандартна минимална заплата в Европа и за това, че в страните с бюджетни излишъци се увеличават минималните заплати. Например, във Франция, в които нивата на маржите са много ниски. Няма причини да се увеличават заплатите. Не можем да увеличаваме заплатите, ако ако няма значително увеличаване на производителността. Тоест това, което можем да отчаваме, е увеличаване в Германия на минималната работна заплата. И да, наистина не може да направите повече от това да девалвирате някой от страните. Девалвацията е важна, но тя не е единствения фактор – индустриализацията или липсата е, ще направи всички усилия по девалвацията абсолютно безсмислени. Това, което трябва да се използва е deflation when it is се цитира Лавал. В момента имаме глобална криза, когато всеки намалява заплатите, виждаме, че има глобално намаляване на заплатите и глобална дефлация, оттам възможно и глобална световна война. Затова добрият отговор на Лавал е Кейнс. Необходимо да се да се повишава конкурентоспособността на страните с дефицит, но също така трябва да се намаляват излишъците в страните с бюджета на излишък. Ако това не го направите, ще имате в крайна сметка дефлация и няма да решите проблемите. Така че трябва да разглеждате нещата в максимално широк контекст. Не може да прилагате вашингтонския контекст към всяка една страна. Накрая да кажете, оле, какво направихме. Благодаря ви. Благодаря. Наистина много съжалявам, че винаги се оказваме в една и съща ситуация, прекалено много въпроси и недостатъчно време за отговори, но все пак ако нашите гости искат нещо да ни кажат допълнително, много ще се радваме да ни изпратят един мейл и ще го разпространим след, сред членовете на нашата комисия. Всичко, което може да ни изпратите като информация, ваши бележки, коментари, е добре дошло. С 15 минути закъсняваме, но преминаваме към третата част от нашето изслушване. Това е обмен на мнение с ЕЦБ, Европейската комисия. Ще организираме нещата така, както и преди ги организирахме в същия формат. Ще говорим и за условията, поставени пред Гърция и Кипър. Първо ще слушаме Европейската комисия. Това е господин Дерус от Генерална дирекция економика и финанси. Искам да ви помоля да бъдете кратък и да говорите 7 минути, тъй като вече закъсняваме. Много ще сме ви благодарни, ако говорите в рамките на 7 минути. Заповядайте. Okay. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, дами и господа, ще се постарая да се вместя в 7 минути. Ще говоря малко по-бързо от обичайното. Най-напред искам да благодаря за възможността да говоря пред Комисията по економическите и парични въпроси. Това изслушване е принос към повишаване на прозрачността относно пакета от две мерки. Тройката беше създадена адхок по инициатива на държавите членки. Беше формализирана в пакета от две законодателни акта. Беше постигнато споразумение между държавите членки. Председателката, извинете, не може да се говори толкова бързо, защото преводачите не могат да ви следват. Бихте ли намалили малко темпото. Добре, ще се опитам. В тази рамка решението за финансова помощ зависи от държавите членки от еврозоната. Също и съпричастността на държавите към програмата, за да могат да я прилагат. Тройката се оказа полезно средство за, спразване, за справяне с предизвикателствата трети институции искат да продължат да работят съвместно в рамките на тройката през едните години. Както беше казано днес на пресконференция, комисията разбира, че има инициативата Европейския парламент да направи оценка на легитимността на тройката. Участието на комисията в днешното изслушване, както и в други диалози, показва, че комисията е готова да работи за подобряване на отчетността и подкрепя тази инициатива. Сега няколко думи за основните постижения по програмите. Има значителен успех. Не беше допуснато безразборно неизпълнение. Бяха създадени защитни стени в еврозоната. Има възстановяване на растежа. Съгласно прогнозата на комисията, повечето от страните се очаква да имат растеж с половин процент в Гърция, една трета в е, Ирландия, 0,5 в Испания. Кризата, знаете, че в някои страни започна по-късно има фискална консолидация. Гърция положи усилия 30% от БВП от 2009 и по първичния баланс има излишък за пръв път. В Португалия и Ирландия има намаляване на половина. Има подобряване на положението на пазарите на облигации. Беше намалян стреса за държавата достъпа до пазара на държавни облигации. В Ирландия има известен застой, но има значителен напредък в Португалия. Очаква се, че достъпа до пазарите на Гърция може да се възстанови от 2015 нататък. Знаете, че Испания запази достъпа си до пазарите през всичките тези години. Конкуренцията също се подобрява. Е, единичните разходи за работна ръка спадат. Има подобрения от високи дефицити към положителни резултати в износа. Според разчетите, оцен... въздействието върху БВП може да бъде до 6% в редносрещна перспектива и почти двойно повече в дългосрочна. Беше рекапитализиран банковия сектор, най-значителен напредъка в Ирландия и Испания, има увеличаване на заплащането, беше избягнат недостиг на кредити. Но някои въпроси възникнаха относно дизайна на програмите. Като цяло тези програми бяха добре, като се има предвид сложните първоначални условия и условията, при които се действаше. Знаем, че не е толкова лесно да се правят прогнози при много висока степен на политическа несигурност. Коригирането на вътрешните и външни дисбаланти се оказа по-дълъг процес от очакването и се случва в сложна среда в еврозоната извън нея. Независимо от напредъка, Остават сериозни предизвикателства, които се разрешават чрез национални реформи и политики на ниво Европейския съюз. На първо място, нуждите от ребалансиране ще продължат да задържат растежа, като се има пред делевериджинга и високата степен на несигурност. Фрагментацията на финансовите пазари се запазва, което засяга банките. За тях е трудно да получат финансиране от а, други банки. Един надзорен механизъм, преструктуриране на банките е изключително наложително, за да се гарантира стабилност и финансова интеграция в еврозоната. Има бавно коригиране на заплатите и често а, няма връзка с намаляване на цените, което води до увеличаване също и на безработицата Необходими са повече структурни реформи и подобряване на конкурентоспособността в по-голяма степен. Комисията предприе редица мерки за намаляване на безработицата, особено сред младежите. Има стабилизиране на безработицата, въпреки че в някои страни се запазва на високи нива социалния ефект от политиката винаги са били от особено важност при изготвяне на програмите за съответните страни, както е посочено в меморандумите за, разбирател... за разбирателство. Условностите, заложени в програмите, целят да не бъдат засегнати прекомерно уязвими групи. бяха предвидени защитни мерки за най-лазвимите слови от населението. В заключение искам да кажа, че въпреки, че програмите за економически корекции бяха трудни, те бяха неизбежни. Сега тези страни са в многото по-добро положение, отколкото преди 3 години трябваше да приложат някои строги мерки, които имаха и сериозни социални последици. Финансовото положение в програмните страни се подобрява. Успешното решаване на кризата с държавния дълг и другите дългове остава основна задача. Необходимо е да се възстанови доверието към финансовата система в Европейския съюз. Благодаря. Кой е следващия? Клаус Масуш, той е ръководител на отдела страни от Европейския съюз в Европейската централна банка. Имате думата. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа. Извинете, дали у нези, които в момент не говорят, могат да си изключат микрофоните? Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Мога да съглася с това, което каза господин Серваз де Роз, особено с заключенията му, свързани с социалната справедливост в контекста на програмите за корекции. Благодаря ви за възможността да споделя моите мисли за напредъка на страните обхванати от програмите на Европейския съюз и Международния валутен фонд, включително Испания. Ще говоря тук възоснова на собствения ми опит на анализатор на ситуацията в много страни. Ние предоставяме технически консултации – от името на тройката на страните обхванати от програмите. Обаче важно е да се отчете, че Еврогрупата е органът, който решава за това дали да се предоставя финансова помощ и ако да, при какви условия. Няма съмнение, че економическата и социалната цена на кризата до сега е била много висока и значителна част населението страда от економически затруднения. До голяма степен тази цена беше предизвикана от финансовата криза и социалната цена също така беше значително повлияна от финансовите дисбаланси и проблемите натрупли се в тези страни преди да започнат програмите за корекции. Няколко примера. В някои страни, например Португалия, имаха изключително висок растеж на частния дълг и изключително голям дефицит по текущата сметка. В Гърция имаше значително увеличаване на разходи от публичния сектор, особено що се отнася до заплатите и пенсиите в публичния сектор. Гърция по този начин натрупа държавен дълг, който се оказа не в състояние да обслужва. Също времено намаляването на заплатите беше неизбежно, както и нарастването на безработицата. В други страни, в Испания и в Ирландия, значителното увеличаване на задлъжнилостта беше съпроводено от изкуствен бум на пазара на недвижимата и движимите имоти, което също така доведе до значителен корпоративен дълг и дефицит по текущата сметка. Въпреки, че спецификата на ситуацията във всяка една страна е различна, необходимо е навсякъде да се гори устойчив растеж. Няма альтернатива на фискалната консолидация, намаляване на дълга в частния публичния сектор. В този контекст искам да кажа, че размерът на проблемите и забавянето на мерките за коригиране на ситуацията влуши ситуацията още повече. Например, в Гърция видяхме непоследователност от страна на политиците и силно влияние на различни заинтересовани групи върху решенията на правителството. Виждаме, че всички страни обаче напредват и това се отнася както до финансовата стабилност, така и до подобряване на ситуацията на пазара на труда, нещо, което ще доведе до подобрена ситуация с етостта. И може да се твърди с голяма степен на увереност, че подобряването на ситуацията, включително и що се отнася до заедостта, не би било възможно без мерките за фискална консолидация. Очакваме, се, че, очакваме, че в Гърция с 12% пункта ще се повиши брутния вътрешен продукт този процент ще бъде още по-висок в Ирландия. Ирландия и Португалия, както се очаква, през 2014 година ще имат бюджетен излишък. В Гърция това се очаква да стане още тази година. По подобен начин всички страни, обхванати от програмите на Европейския съюз и Международния валутен фонд, ще also... И видяхме, че там цената на труда значително намаля. Видяхме, че инфлация в тези страни е много ниска, дори има дефлация, както в Гърция от пролета тази година. Вече споменах успеха при преодоляването на дисбаланса на платежния баланс, неравновесие с платежния баланс. Видяхме мерки за рекапитализиране и преструктуриране, които допринесоха за по-голямата финансова стабилност. Освен това, видяхме положителен растеж в Испания, Ирландия и Португалия през последното три месечи В Гърция се очаква през първото три месече на следващата година да има положителен растеж. Всичките програми, прилагани до сега, не са успели да преодолеят някои от проблемите, например създаването на достатъчни буферни средства в публичните бюджети, така че ако има в бъдеще економически и финансови сътресения, те да не влияят толкова неблагоприятно върху пазара на труда и да няма толкова висока социална цена, както до сега. Необходимо е да се увеличи производителността с цел да се повиши конкурентоспособността и покупателната способност на потребителите. В противен случай безработицата ще остане висока в продължение на дълго време. Необходимо е, разбира се, да се извършват реформи в други сфери, например в сферата на съдебната система и публична администрация. Това ще допринесе за по-голяма социална справедливост. Има опасение, че сегашната безработица ще стане структурна и това ще засегне неблагоприятно перспективите за повторна заетост на тези, които в момента са безработни, особено младите хора. Необходимо е да се увеличи гъвкавостта на економиката и по-специално пазарите на труда. Държавите също така трябва да гарантират жизнеспособността на банките си, така че да има финансиране за реалната економика, най-вече малките и средни предприятия економиката трябва да бъде насочена към подобряване на ситуацията с банките от гледна точка на тяхната ликвидност и рентабилност. Всички тези предизвикателства се извършват в една ситуация на умора от реформи и рестриктивна економическа политика, обаче отлагането на реформите ще подложи економическото възстановяване на риска. Това ще застраши и борбата с безработицата в страните, обхванати от програмите на Международния валутен фонд и Европейския съюз. Благодаря. Имахме си предварителен списък за изказващи се, така решиха координаторите не мисля, че ще можем всички въпроси да, осигурим, да им осигурим отговор. За това сега ще е, дам възможност на първите трима да зададат своите въпроси и ще очакваме отговор, ще се опитваме да се справим с времето. Ако можете въпросите да се ограничат до минута и половина. Отмър. Първо, господин, благодаря. Изявлението на Оли Ирен днес, което дава оценка на тройката, е нещо, което приветства. Това е първо. Второ. Двама от членовете на тройката са тук в момента. Ние сме наясно, че тройката е, има недостиг от демократична легитимност и тя не е част от общностните инструменти. Затова се задава въпроса и е, какви са ролите всъщност на членовете на тройката? Как е, освен това са засегнати съответните страни членки какви са отделните етапи, които се предвиждат от е, тройката, на пред кого се отчита тя, кой разработва тези конкретни мерки, които се изискват от страните членки, как се постига съгласие в е, тройката, как се постигат решенията. Това са неща, които трябва да знаем, как се представят страните членки в разговорите. И накрая, къде е разнобоя, откъде идва разнобоя а, в мнението за тройката, мнението на обществото и вашата представа за нея? Какво може да се направи да се подобри положението? Какви биха били вашите предложения? Председателят, благодаря ли? Благодаря. Благодаря и на комисията, и на представителя на ЕЦБ. Факт е, че е, се твърди, че тройката страда от легитимност. Тук имаме двама представители на ЕЦБ и на комисията. Питам представителя на комисията. Какви мерки е, Какви са резултатите от вашите мерки и на какви стойности на мултипликатори сте се базирали? А по отношение на трудовия пазар, доколко се запази гъвкавост на заплащането, за да може да се позволят структурни реформи? Въпрос към Централната банка. Вие сега притежавате почти по-голямата част от гръцкия дълг помощите, които бяха отпуснати в рамките на тройката. Каква част от тях са служили за възстановяване на гръцката економика и каква част са отишли за плащане на задлъжнялостта? И ролята на ЕЦБ е, има ли в е, правилника си именно такава роля да се отпускат подобни, да се въвеждат подобни мерки и помощи? И още един въпрос е за двамата. Е, единия надзорен механизъм, който се предвижда да бъде създаден, какви, какъв ще е ефекта от него? Благодаря, Теодор. Много ми е ограничено времето, затова съвсем конкретно. За Гърция говорите, че има е, съпротива към промяната и въпросът ми е, а вие как, какво беше вашето противодействие на тази съпротива? Защото в последните няколко години вие финансирате гръцкия публичен сектор своего рода разрушавайки е, частния сектор по този начин. И въпросът ми е защо бе направено това? Защото публичният сектор всъщност не създаваше безработица. Безработицата от милион и половина почти идваше от частния сектор. Там има хора, които са излезли в пенсия на 50 години и комисията дори не отговаря на въпроса колко са хората излезли преждевременно в пенсия. И вие финансирахте именно тези е, мерки и тази съпротива с милиарди евро, като задушихте частния сектор, той няма ликвидни средства, защото всички ликвидни средства в момента отиват в публичния сектор. Въпросът ми е защо? Защо бе направено това? Председателката сега давам по 4 минути на всеки от нашите оратори да отговорят на въпросите и след това ще дам дума на следващите трима за да зададат. Представителят на комисията иска ли първо да говори? Благодаря, госпожо председател. Е, ще отговоря на три въпроса. Тройката, отговорността и е, фискалните мултипликатори и публичния частен сектор. Другия въпрос е за колегата ми. За това пред кого се отчита тройката? Това е въпрос, е, който споменах съвсем набързо, защото казах, че е, тройката е създадена от страните членки в работен порядък поради необходимостта да я има. И с течение на времето системата на тройката е, се е, прие, се включи в две пакета от две законодателни предложения, в двата законодателни акта. И комисията осигурява връзката между ЕЦБ и е, Международния валутен фонд. Когато е, започна първата програма, може би нямаше правно основание, но в момента вече има законодателен акт за дейността на тройка. А за отговорността, ясно е, че всяка институция има различен начин да е, се отчита. Аз лично мога да отговоря за комисията. Те са представителя на тройката от комисията, е, се отчита пред заместник-председателя на комисията. Знаете, че заместник-председателят на комисията нееднократно е бил тук в парламента да обсъжда различните въпроси. Представя Представил е и програмите, примерно за Кипър и никога не е отказвал покани на парламента да а, дойде и да поясни какви са решенията взети от комисията съвместно с страните членки. Както това, това е начина по който действа механизма за отчитане. И най-важният проблем в това отношение – доколкото разбирам, малко по-късно ще се дискутира. Въпроса за мултипликаторите. Е, дълго сме обсъждали този въпрос. Комисията много отдавна осъзна, е, че мултипликаторите по време на криза са по-високи от нормалните. Не мога да цитирам прекалено технически е, данни, но ако е, стартовата основа е нула и ако им, домакинствата имат затруднения да получават кредити, ако економиката е слаба, тогава е, фискалните мултипликатори естествено, че са много по-високи. Е, по споразумение между трите институции, е, е, има различни е, мултипликатори за различните страни членки. Е, мерките за разгъване на економиката имат по-високи мултипликатори. Макроекономическите прогнози, които, на които се базират програмите и актуализирането ми, изготвянето им са обсъдени с страните членки и се базират на прогнози е, на базата на общи общностни мултипликатори, т.е. са използвани е, същите мултипликатори, които използват и Международния валутен фонд. И накрая публичния сектор и частния сектор – аз лично не съм съгласен с зададения въпрос, защото ние главно работихме по фис... консолидирането на фискалната система в Гърция. И един от приоритетите бе да има устойчивост. Това бе основното ни съображение. За това и толкова много действахме за публичните, за заплатите и пенсиите в публичния сектор. Действително там половината, дори две трети от средствата на първия транш отидоха там, защото тези два елемента са от ключово значение. Те трябваше да бъдат коригирани. Факт е, че извършвахме корекции в публичния сектор – Изготвихме меморандум за разбирателство с гръцките власти, съответните правила, едно, правилото едно към пет и продължава още обсъждането по тази тема. Колегата вероятно може да каже нещо повече. Продължава и е, работата за изтегляне на е, работещи от е, публичния сектор. А частният сектор в никакъв случай не бе пренебрегнат. Напротив, е, опитахме се да изтеглим акцента от публичния сектор към частния. Няма да се очуда, ако, не ви, ако ви зададете още няколко въпроси по този въпрос, но сега давам думата на представителя на банката. Съгласен съм с казаното. Току-що искам да допълня нещо за публичния сектор. Първо имаше сериозно намаляване на заплатите и на пенсиите на работещите в публичния сектор. Както беше посочено, имаше по-високи намаления на тези с високи доходи в сравнение с тези с по-низки доходи. Имаше също освобождаване от работа. Вярно е, че първоначално успехът не беше толкова голям, колкото беше обещано от правителството. Процесът беше изключително труден. Новия министр, господин Мицотакис, който отговаря за реформата в публичния сектор, е твърдо решен да оптимизира публичния сектор. Относно ролята на ЕЦБ, както беше поставен въпроса от първите двама, които се изказаха, каква е ролята на ЕЦБ в тройката? Комисията трябва да действа съвместно с ЕЦБ по въпроси, свързани с определенето на програмите, както и с следението за тяхното изпълнение Добре е, че ЕЦБ е част от тройката в времена на толкова сериозна криза, каквато наблюдаваме. ЕЦБ не е осигурява финансиране по програмите за финансово подпомагане, особено за страни като Гърция и Ирландия, както и за Испания, и Португалия и Кипър, ние осигурихме значително финансиране под формата на осигуряване на ликвидност за банковия сектор в тези страни. Добре е, че сме част от тройката, тъй като по този начин можем да използваме експертните ни познания. Знам, че механизмите за трансмисия на паричната политика са а, в еврозоната, което затруднява паричната политика да бъде променена и да достигне в еднаква степен до всички части на еврозоната. Структурните реформи, които обсъждаме с националните власти и с еврогрупата, са много важен страничен ефект, тъй като те стимулират заетостта и производителността, също конкурентоспособността и гъвкавостта, но тези реформи също допринасят за подобряване на механизмите да, за, на трансмисия на паричната политика за рекапитализиране, за преструктури на банковия сектор в тези страни с помощта на програмите. Проблемите, които наблюдаваме в механизма за трансмисии, могат да бъдат разрешени. Виждаме, че сега финансовите проблеми не са толкова сериозни, колкото бяха преди година и половина, две години. Благодаря. Разбира се, депутатите могат да зададат въпроси в следващия кръг на въпроси и отговори по същата тема. Uh, Благодаря, госпожа председател. Когато слушах двамата ни гости, остана с впечатлението, че това е нещо като в Алиса в света на чудесата. Повечето от техните прогнози се оказаха погрешни. През 2012 в Гърция имаше прогноза за 1,1% растеж, но имаше спаст от повече от 6%. Тройката също пред... прогнозира, че и други повишения, които се оказаха неверни. Наблюдаваме същото явление в други страни от Средиземноморския район, така че вашите прогнози, господа, са много по-лоши, отколкото прогнозите за времето, дори най-лошите от тях, които съм чувал. Така че се отнасям с огромно подозрение към институционални економисти като вас. Вие говорите за постижение за ниска инфлация. Ние всъщност вървим към дефлация. Всички се безпокоят от това. А някои страни дори е, отиват към японския модел. Защо се случва всичко това? Не разбирам. Дали е, сте подценили кризата? Вие всички сте економисти, учили сте в е, реномирани университети или пък се ръководихте от пожелателно мислене, което често се случва в институциите, и представяте еврото като решение на всички проблеми, или сте действали като черлидери и сте разпространявали неверни надежди, твърдейки, че просперитета ги чака за тъгъла. Вие представяте лоши данни, които водят до лоши оценки, до лоши очаквания, до лоша терапия, която предизвиква политическа криза в страните и те няма да могат да продължат с структурните корекции. Те са залети от проблеми в сферата на заетостта не виждам светлина в края на тунела, така както вие виждате в вашите неверни прогнози, за съжаление. Благодаря. За пръв път просрочихте времето си, затова ви го позволиха. Но останалите ще бъдат прекъсвани. Филип. Благодаря, Декян. Ти каза нещата много по-добре от много от нещата, които иска да кажа. Вие казвате, че е, ние се намираме в е, погрешното изслушване, така че е, според вас ние трябва да говорим по-скоро за еврогрупата. Но за какво да го правим, след като възстановяването е съвсем скоро? Времената са трудни, но ще се подобрят. Вие казахте, че сте технически лица в ЕЦБ. Считате ли, че писмата на Драги до Италия, Ирландия, Португалия са в категорията технически съвети или това е нещо друго. На мен ми звучи по-скоро като политически ограничения, а не технически съвети. Може и да греша. Към двама ви, кой дава мандата? И това е въпрос, на който не отговорихте. Какъв е вашия мандат? Това, което разбрах от ръководителя на Еврогрупата преди, че има меморандум за разбиратели. Никога не стигаме до детайлите, нямаме даден мандат, приемаме го, защото това е свършен факт. Така че ни кажете. Друг въпрос. Анализ на устойчивостта на дълга. Господин Сервас казвам, че този анализ е по-скоро въпрос на политическа преценка. Ние знаем, че ЕЦБ ви е принудил генерална дирекция ЕКФИН да посочите, че през 2010 година гръцкият дълг може да бъде устойчив. Така че вие се намерихте в доста неизгодна позиция, заехте позицията на ЕЦБ. Действително, вашите прогнози са лоши. Считате ли, по възможността на експлозия в тези държави и, или смятате, че времената са трудни, но те ще се справят. Казах минута и половина, не две минути, защото няма да остане време за отговори. Мариса. Благодаря ви. Много добре, че имаме възможност да зададем въпроси на Европейската комисия Европейската централна банка. Много жалко, че Международния валутен фонд не е представен тук. Вие казахте, че тройката работи сама по себе си, а правителството страните трябва да изпълнява това, което казва тройката. Това ли е демокрация? бях потресен от това, което каза представител на Европейската комисия, когато казваше, че страните, които са обхванати от програмите на тройката, трябва да спазват условията. Става все по-ясно, обаче, че рестриктивната економическа политика сама по себе си не е, е провал, но по-скоро, че просто това е един неработещ метод – вие предложихте много индикатори и имаме собствени показатели. В Португалия, например, имаме рецесия от огромен мащаб. Стотици хиляди души са безработни, хиляди напускат страната завинаги, всеки ден и ситуация се влушава. Това разрушаване не помага на никого. Съгласна съм с вас, в сравнение с прогнозите на тройката, всички останали са изключително оптимистични прогнозите си, дори у нези, които ни съобщават прогнозата за времето. Като че ли тройката използва кризата като предлог за да съсипе обществените средства пенсиите, заплатите на работниците. Тук приключвам, госпожо председател. Въпросът ми е, кога ще признаете веднъж и завинаги, че програмата на тройката е изцяло идеологически обословена. Благодаря ви, колеги. Времето ни катастрофално не достига което означава, че ще бъде много трудно на нашите гости да отговорят на вашите въпроси. Следващия оратор има думата Нике Завела. Вие сте в списъка. Благодаря. Нашите... Благодаря на двамата ни гости за присъствието, присъствието им и за изказванията. Що се отнася до страните, където се изпълняват програмите за корекции, всяка една от тях е следвала до голяма степен програмата, предложена от тройката и независимо от тези програми за намаляване на заплащане на персонала в държавната администрация и татък, за структурните реформи, си даваме сметка, че никоя от тези е, страни не е успяла да привлече инвестиции, дори тези, които започват да се оправят. И въпросът ми е защо. Като не говоря само за това, че не идват международни капитали в тези страни, но там не отиват дори европейски капитали. Каква е причината според вас? Добре. По същия формат сега ще дадем възможност за отговори. Голяма част от въпросите се повтарят сигурно, защото не получаваме отговор. Давам думата на представители на комисията. Благодаря, благодаря на депутатите за въпросите. Ще отговоря доколкото мога. Не съм сигурна, че разбрах е, всички от тях. Първо, за прогнозите. Е, първите двама оратори говориха по тази тема. Няколко за проблемите тук. Първо, напълно разбирам притесненията им за качеството на прогнозите като цяло и за конкретните страни. Това е проблем, който се възприема много сериозно от комисията, защото тези прогнози са основата за економическото наблюдение за цялата ни година. За това е необходимо тези прогнози да бъдат възможно най-добри. Може да имаме грешки, не сме перфектни, това се случва, но като цяло сме извършили много анализи и имаме много добри успехи по отношение на течността. Това е като цяло. За отделните страни, още от самото начало, подчертах, че в тези страни по време на криза, на висока несигурност, в кризисна ситуация, при единна валута, без а, а, рамкови механизми за економическо управление е изключително трудно да се правят прогнози. Затова очаквам да се срещна с разбиране, а не с критика тъй като обстоятелствата, в които бяха правени тези прогнози, бяха изключително трудни с голяма степен на несигурност. И консенсусните прогнози в самите страни не бяха по-добри от нашите. За Гърция действително сбъркахме, там причините бяха различни. После в някои страни се намесват други е, елементи. Примерно имаше е, връзка между е, държавния и банковия сектор, имаше поведение на риска, имаше е, последици на пренасяне на ефектите от лошите дългове. Всичко това се отли... отрази, разбира се, на прогнозите. Всички прогнози в края на кращата са само базови, отправни, и е, ние после ги дискутираме, постигаме едно консенсусно е, решение. И е, като цяло е, за определяне на политиките се използва основния сценарий. Що се отнася до Гърция, там, в Ирландия, например, не споменахте, там бяхме абсолютно точни. Що се до отнася до Гърция, работихме по основния сценарий, но през първата година, ако видите, че е, първата година ние постигнахме е, много голяма точност – но а, втората година вече на базата на програмите, е, прогнозите се влушиха. Искате да кажете, заради програмата се влушиха резултатите. Резултатите в края а, след програмата бяха напълно различни, защото имаше различни а, събития и в еврозоната, и в Европа като цяло. Всички тези събития не можеха да бъдат предвидени и да се даде точна е, прогноза за Гърция, но отчитаме факта и ще го имаме предвид в Гърция. За Кипър в момента е, казахме намаляване на растежа 8%, което изглежда консервативен, даже оценка но във всички случаи трябва да имаме някаква отправна базова точка. А що се отнася до мандата? Както казах, мандата идва от страните членки, а не от еврогрупата. Когато се започнат дискусиите, се дискутира съответната политика с заместник председателя на комисията, с председателя на еврогрупата – и по време на мисиите има постоянна връзка между шефовете на мисиите и ръководителя на работната група. Тоест, провеждат се много дискусии, обмяна на мнения. В никакъв случай не работим изолирано. От самото начало има ясно разбирателство как ще изглежда програмата и непрекъснато се изпълнява един механизъм на, провер... На, провер... на проверка меморандумите за разбирателство се верифицират от Еврогрупата и заместник председателя на комисията. Така че ние не работим сами без обратна връзка, без индикации, без инструкции от страните членки. И ако имаме време, госпожо председател, не, нямаме време. Вашата така контрол на времето е е подобно на прогнозите ви. Благодаря ви, госпожо председател. Um, Нека да говоря за прогнозите. Разбира се, когато погледнем към миналото, особено що се отнася до економическите прогнози за Гърция, винаги човек може да каже, че нещо можеше да бъде направено по-добро. Обаче в миналото нашите прогнози се базираха върху информация, с която разполагахме тогава. И информацията, с която разполагахме, беше залегнала в прогнозата ни от май 2010 година. От там и нашата първоначална програма беше много непълна, защото нямахме много статистически данни – или те бяха доста ненадежни. Например, получихме данни за бюджетния дефицит, че той е бил 12%, а след една година се оказа, че тогава дефицит е бил 15%. Освен това, когато погледнем към миналото, разбираме, че наистина през пролета на 2010 година бяхме наясно с мащаба на административните други проблеми в Гърция. Това не беше видимо. Освен това, значителното отлагане на реформите, обещани от правителството, подкопаха доверието към него – и за това избухна и политическата криза. И както знаете, че ако в резултат от политическата ситуация подкопано доверието, ситуацията се влушава в сравнението с прогнозата, която е направена две години преди да избухне политическата криза. Освен това, Нашите партньори в Гърция бяха изключително оптимистични и ни обещаваха, че ние сме песимисти. Би искал да се върна към въпроса за това дали виждаме светлина в края на тунела. Да, разбира се, показателите за безработица, заетост обикновено са показатели, които действат с забавяне. Затова за нас не е изненадващо, че показателите, свързани с заетостта, не се подобряват в страните, обхванати от програмата на Международния валутен фонд, Европейската комисия, е ЦБ. Има подобряване само в Ирландия. Обаче всички Други показатели, като балансовите отчети, състоянието на платежния баланс са положителни, което означава, че и други показатели ще се подобрят с годините. За дефлацията. Вие казахте, че има дефлация в някои страни, в Гърция цените падат и вие негативно оценихте тази ситуация. В рамките на еврозоната, ако в една отделна страна цените падат, това не е лошо само по себе си, ако подобрява конкурентоспособността. Това не е лошо, защото потребителите ще имат по-добри цени. И това означава, че в реално изражение в сравнение с другите държави от еврозоната – заплащането се подобрява. Затова падането на цените Гърция е нещо добро, защото е необходимо да се подобри конкурентоспособността на Гърция в сравнение с други страни в еврозоната. И накрая по въпроса за прогнозите. Да, наистина, и аз го споменах, това, че ние сгрешихме с първоначалната си прогноза за Гърция но, например, в случая с Ирландия нашите прогнози бяха много точни. И в Ирландия ни обсъждахме с съответните органи изпълнението на програмата. Ние видяхме, че страната има стабилна ситуация и ще може да обслужва дълга си. И сега виждаме, че нашата положителна прогноза за Ирландия се сбъдва. Така е, че много е трудно да се прогнозира. Не може да се каже, че тройката не инвестира достатъчно в това да осигури добри прогнози и не работи достатъчно. Много е интересно, че миналата седмица нашата делегация в Обединеното кралство чу, че в момента инфлацията е от погрешния тип, неправилен тип. Сега чуваме от ЕЦБ, че дефлацията може да бъде положителна, нещо като холестерола, добър или лош. И последните въпроси. Um, Предполагам, че ще има превод за въпросите, но сигурно за отговорите едва ли ще има превод. Вернер Ланке, да, благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратък при всичките ми въпроси. Вие получихте мандат от Европейската комисия от министрите на финансите. Защо Международния валутен фонд отказа да участва? Дали това сложи на разликите в мненията? Втори въпрос. Вие говорихте за прогнозите ви. И аз съм съгласен с вас. Но какво бихте направили сега, когато гледате към миналото? Бихте ли променили вашите предложения, след като вече имате опит в продължение на 3 години? И що се отнася до намаляването на цените, дали бихте променили и това също? Третият ми е въпрос. Сътрудничеството с компетентните органи. Как работите с различните страни? Дього? Благодаря, Шаран, Ще започна с това, че ще се съглася с това, че държавите, в които публичните сметки са проблем, имат нужда от корекции, за да могат устойчиво да се развиват и растат. Но искам да подчертая, че не разбирам как партиите, които са били управляващи като в Португалия и които доведоха нашите страни до проблемите, в които те се намират, могат да правят изказвания като това на госпожа Фож. Бих искал да подчерта, че основната грешка беше със социалния план – и в момента безработицата наистина е много тревожна. Затова искам да знам дали предвид тези показатели Европейската комисия и или Европейската Централна банка смята, че тези планове са били наистина разумно подготвени или са били направени грешки, които трябваше бързо да се коригират. Освен това се знае, че правителствата помолиха за допълнителни възможности за гъвкавост предвид изключителните обстоятелства. Международните институции също така казаха, че това е необходимо. Защо тройката не се съгласи с граждането на условия за гъвкавост в тези програми? Знаем, че в Ирландия има банкови проблеми, както и Кипър. В Португалия има отделни други проблеми с финансирането и с финансовата система. Обаче, като че на всички страни се предписва едно и също лекарство. Може би греша, но тогава, моля, поправете ми. Благодаря, Шара. Ще бъда много кратка и много конкретна към господин Дероуз. Господин Дерос, ние всички знаем, че това обсъждане е много своевременно, защото не започва нова проверка в Гърция. Както вие правилно посочихте, Гърция ще постигне първичен бюджетен излишък през първото три месеца на следващата година и ние знаем, че комисията подложи под съмнение това дали ще бъде устойчив този първичен бюджетен излишък. И затова вие казахте, че вие ще трябва да направите оценка към края на годината. Въпросът ми е как този първичен излишък може да бъде направен устойчив. Дали ви смятате, дали ви вярвате, че са необходими допълнителни фискални мерки, защото това се обсъжда в момента. Дали е необходимо още повече да се намалят ресурсите в реалната економика? Дали това ще позволи да се постигне по-голяма устойчивост на бюджетни излишък? Как ще дойде възстановяването последно? Въпрос поставен от много колеги. Дали ви отчитате социалното и политическо измерение, социалната и политическа стабилност, които са предварително условия за успешното изпълнение на програмите. Благодаря ви. Um, благодаря много. Ще преминем към отговорите. Искам да благодаря на преводачите които ни дадоха 15 минути повече. Отново давам думата на представители на Европейската комисия. Uh, you, will... Благодаря, госпожа председател. Аз ще отговоря накратко, за да се вместя в времето.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 Uh, concerned about public administration the capacity of the public administration to implement such a vast uh, programme and that is another issue това е друг въпрос, за който трябва да помислим техническата помощ. Комисията предложи много помощ, техническа помощ. Това беше голям проблем. Програмата беше по-малко успешна, отколкото в други страни. Относно високата безработица. Да, това действително е въпрос. Реакцията на пазара на труда беше по-силна от очакваната, не само в страните, включени в програми, но и в други страни. Испания, която не беше такава, страна включена в програма. Строителният сектор Имаше сериозни проблеми в Испания, както и в други страни. Реакцията на пазара на труда беше много по-засилена, отколкото очаквахме. Никой не очакваше подобна реакция на пазара на труда, каквато наблюдавахме. Гъвкавостта в програмите. Да, има много гъвкавост заложена в програмите, въпреки че страните имат сходни проблеми и се различават значително помежду си. Ако сравните меморандума за разбирателство на Ирландия, например, с този на Гърция, ще видите, че има съществени разлики. Основният фокус а, беше върху финансовия сектор, както и фискалния сектор. Гъвкавостта на економиката в Ирландия е по-висока, отколкото в Гърция. Структурните реформи са по-слабо развити в ирландската програма, отколкото в гръцката. Има гъвкавост, има условия, които са съобразени с нуждите на съответните страни. Има доста сходни програми относно конкурентоспособността, фискалната консолидация и други. Възможни са промени. Меморандума за разбирателство е нещо живо. Може да се преразглежда, може да се променя по искане на тройката или на държавите членки, например в Гърция, в Португалия имаше по-различни изисквания. Така че има гъвкавост. Меморандума за разбирателство не е нещо изковано в камък, което да е непроменливо. Защо чакаме? Ние чакаме, защото има нотифицирани а, цифри, които се осигуряват от статистическата служба. Април 2014 ние ще знаем какви са резултатите, защо трябва да чакаме, тъй като знаем, че има забавени плащания, не се извършват плащания. И ние трябваше да поискаме цифри от Статистическия институт на Гърция, както и от Евростат за ноември и декември. Надяваме се, ще има малък излишък по първичното салдо. Все още предстоят доста промени. Има 13-14% промяна. Има различни данни. Предстои още много да се направи. Очаква се много работа в областта на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци. И последно, в рамките на програмите се обръща особено внимание на социалното измерение. Ние осъзнаваме, че трябва да се споделя бремето еднакво, защото ако има неравнопоставеност, ще се подкопае политическото да и обществена подкрепа. ефикасността на економиката е важна, но трябва да има също и политическа подкрепа. Социалните съображения ще ги спомена. Във всички страни, за които има програми, има мерки за смягчаване на бремето върху най-уязвимите слоеви за лицата, които имат ниски доходи, ниски пенсии. Те а, трябва да бъдат третирани по по-различен начин. В Гърция се реализира програма за подобряване на мрежата за социална защита. Има мерки за подобряване на социалните разпоредби във връзка с здравеопазването в много от страните. Една от основните цели е, е да има по-добро финансиране и подобряване на достъпа до здравеопазване. Това е социално измерение, което е заложено в програмата. Съгласно ирландското правителство, например, финансовата помощ е помогнала в голяма степен да се продължи финансирането на социалните мерки. Без тези а, програми някои социални услуги е трябвало да бъдат спренли. Мога да продължа Социалните измерения, искам да подчертая, че са отчетени. Добре, и последно на представителя на ЕЦП давам думата. Благодаря. Аз мога съвсем кратко да се изкажа, защото Себастиан излезе с едно изложение, което очерта проблемите много добре. Социалното измерение и какво може да се направи по различен начин – от е, самото начало, е, особено за Гърция, може би трябваше да се е, упражни повече натиск върху пазара. Ние до известна степен бяхме изненадани също така колко голяма беше съпротивата на определени кръгове. Тези е, кръгове имаха интерес да избегнат е, реформите, да ги е, разводнят. Тези кръгове обикновено са доста заможни, те застават зад интересите на предприемачи и на хора с високи доходи. И когато се отвори пазара, ще се създаде възможност да се намали възможността на подобни кригове да е, налагат високи цени е, в ущърп на потребителя. И като начало нямаше толкова много предложения в тази посока от страна на правителството. Затова с течение на времето ние е, се замислихме как можем да наложим реформи на пазара и те и донесоха много ползи. Данъчната администрация е друга тема. Е, избягването на плащане на данъци всъщност нарушава социалната справедливост и ние положихме много усилия да помогнем на гръцкото правителство да се бори с е, това явление. Мисля, че мога да спра до тук. Получихте от колегата много примери за нашите усилия. Когато ние обсъждаме с правителствата, ние определено мислим за тези, които ще бъдат най-много засегнати. И целта ни е обща с партньорите в тройката и правителствата да се преодолее кризата, да се сложи край на кризата възможно най-скоро, да се създаде фундамент за растеж в бъдеще, да се направят тези економики по-устойчиви е, срещу бъдещи е, удари което обаче е, предвид на вида на, на тези економики е, в момента създаде много, много висока социална цена на тези е, реформи. И тъй като е ясно, че в бъдеще ще има други подобни шокове, економиките трябва да бъдат направени достатъчно устойчиви, за да може в бъдеще социалната цена да е по-малка. Това е целта на тройката е, и тя се споделя и от е, властите, и от е, народите, а смятам, че и от парламента. Председателката благодаря. Благодаря на всичките ни гости. Ние можехме да прекараме целия следобед в разговор с само един от тях. Много съжалявам, че ги пришпорвахме така. Действително, с нашата цел е да преодолеем кризата, да създадем растеж и заетост, но в парламента мисля, че ние сме загрижени и за това хората да знаят какво се случва в момента, а не да обсъждаме нещата ретроспективно. Смятам, че подобни дискусии ще провеждаме и в бъдеще. Благодаря.